Добро утро, колеги. Искам да поздравя най-сърдечно всички, които са тук и да а, преминем към дневния ред. Искам да попитам дали има изменения по дневния ред. Странно е, че никой не иска да вземе думата. Обикновено а, има доста желания за изменения, защото при някои колеги е, участията съвпадат и за това аз е, ще ви моля в бъдеще да се ограничавате до най-необходимото, защото вчера трябваше отново да променяме сроковете. Ако сте съгласни, започваме с е, точка 15, след точка 7 е, всъщност да я разгледаме днес точка 8 да бъде преместена за 16 часа, така че да започнем в 9.10 и точка 17 ще я обсъдим след точка 11 днес след обед. Имате ли възражения срещу тези изменения? Виждам, че всички са много въодушевени от чутото и са съгласни, така че приемам, че онези от вас, които са засегнати от тези промени, са е, са навреме информирани, защото моите допълнителни бележки към точка 2 са следните. Днес е, трябва да се опитаме да се концентрираме върху изказванията така, че да можем да успеем да минем всички точки от дневния ред. Така сме определили сроковете, че утре след обед да нямаме заседание, обаче това предполага повече дисциплина, защото иначе няма да успеем да изчерпим дневния ред. Дами и господа, ако нямате други възражения или изказвания, преминаваме към точка трета. Поздравявам професор доктор Ричел, който ще говори за представяне на оценката на шестата рамкова програма и е, той е донесъл презентация, както обикновено се прави. Докладът беше приключен през февруари 2009 година. Господин професор Ричел е председател на експертната група и аз е, Приемам, че след това ще имате възможност да зададете някои допълнителни въпроси. Още веднъж е, добре дошъл на професор Ричел и му давам думата. Е, благодаря, господин Рол, уважаеми дами и господа. За мен е голяма радост да обобща накратко това, което сме разработили по отношение на оценката на шестата рамкова програма. Естествено, шестата рамкова програма вече е част от миналото, но ние се опитахме да направим оценка на тази програма и не само това, но и да направим необходимите заключения с поглед към седмата и осмата най-вече рамкова програма. Това, че оценката беше нещо особено, се дължи на факта, че за първи път се прави е, обобщена оценка на една рамкова програма. В миналото обикновено се правеха оценки само на части от рамкови програми и за това за всички нас това беше голямо предизвикателство. Второто, което искам да посоча е, че за първи път беше създадена рамкова програма за да бъде изпълнена политическа задача, Имам предвид целите заложени в договор от Лисабон. За тази цел беше създадена и шестата рамкова програма, най-вече в сферата на изследователското пространство. И по тази причина групата за оценка беше в много разнороден и гъвкав състав. Имахме политически експерт, имахме учен, имахме всички членове на една група, е, които са необходими за нейното функциониране. Искам сега да се спра на два проблема, които според мен са много важни, най-вече във връзка с е, изпълнението на програмата и е, с бъдещето. Първото е конструирането на една рамкова програма и второ нейното администриране или управление. Всички проблеми е, са изложени подробно, така че предпочитам да обърна поглед е, към бъдещето. Големият проблем, който имахме, беше, че естествено след е, целите от Лисабон и другите е, мащабни цели, които бяха формулирани, е, мога да кажа, че тези цели бяха изпълнени и голямата цел на шестата рамкова програма е създаване на технологична основа за технологичната индустрия necessary by other chapters of this treaty, nämlich Artikel. Това е 163 член 163 е, виждате, че целта е много амбициозна и е, всъщност е, логиката на шестата рамкова програма не беше такава, тази цел да бъде изведена на предно място. Бяха дефинирани подцели, цели на следващо ниво и така нататък, които да подлежат на оценка, но Вижда, виждате всъщност, че а, от главната цел има отклонения към много подцели, които на пръв поглед не са а, тясно свързани с основната а, цел. Пове, малко от тези цели а, можеха да бъдат а, оценени количествено, така че е, това е, мога да посоча в е, тази връзка. На следващото фолио виждате, че някои от целите бяха смарт. Естествено, ние можем да видим каква е мобилността на изследванията в Европа. Тук формулирахме количествени цели. Беше възможно да се извърши количествена оценка. Установихме какви инфраструктури са разработени и най-вече във връзка с радиоактивните материали е, мога да посоча, че нещата бяха изпълнени изцяло и е, това, което не подлежеше на оценка, е, на това трябва да обърне внимание комисията при осмата рамкова програма сега има цели, които подлежат на оценка, други не. Това са обикновено цели от по-общ характер. Трябва да има една голяма цел и след това логично да бъдат дефинирани целите на по-низките нива, за да се знае научния контекст, в който се работи. Вторият голям проблем – и това е всъщност най-големият проблем в цялата систематика на рамковата програма е административното и управление. Process of Simplification, естествено, това беше споменато в много чести връзки, но мога да посоча, че така не може да нещата не могат да продължат така. Трябва да бъдат извършени систематични промени, защото от гледна точка на Германия мога да посоча, че комплексността на управлението се използва и срещу Брюксел, в общърп на Брюксел и за това апелирам към парламента да помогне решително да бъдат опростени процедурите, така че изследователите да могат да виждат привлекателност за проектите в тази програма, защото всъщност страните трябва да използват в своя полза. Затова апелирам към вас наистина да се работи по същество. Това е най-големият проблем. Естествено, той е, нямаше само генерални измерения. Той беше проблем за всички държави членки, въпреки че ние имахме месеци и години, за да можем да се ориентираме в тази комплексна система, но казвам пак, проблемите продължават да съществуват и нещо много важно, което често се забравя. Рамковите програми не са само за науката, те са за сближаване на науката и индустрията. И ние виждаме, че тенденцията да участва индустрията в такива програми намалява. И ед... много са причините за това. Една от тях е комплексността на управлението на такива програми. И освен това, ние подложихме на оценка някои много съществени факти и предложения. Например, докато се сключи договор в 75% това изисква 450 всеки 4 дни виждате повече от година, което е неприемливо за индустрията, която изисква гъвкавост, най-вече за малките и средни предприятия. Те не могат да чакат толкова дълго време и това е основният проблем, който трябва да решим заедно и то с наистина много енергия. На следващото фолио виждате някои от предложенията, които ние сме направили а именно а, радикална смяна на мисленето в цялата система. Това а, лесно а, може да се каже, но трудно да се изпълни. Обръщаме се към парламента, към съвета. Комисията естествено сама не може да вземе такова решение, затова апелирам пак към вас да окажете подкрепа Основната идея е да се намали обема на контрола. В Европа, например, има държави членки, които са много напреднали в, в администрацията и са упростили нещата и за това основната ми теза беше Брюксел да разработи процедура, която да бъде всъщност най-простата в сравнение с процедурите в държавите членки. Например, за консорциум консорциумите, ние искаме намаляване на времето до сключване на договор и това да стане от 400 е, на 200 дни приблизително. И е, това, което трябва да се е, промени с е начинът на работа в различните дирекции преди да бъде имплементирана шестата рамкова програма и Secretive Agency. Виждате, че тук нещата се развиват много положително по различни причини, но тук трябва да се внимава е, изпълнителните агенции, за които става дума, да не се развиват извън рамките, очертани от комисията. Т.е. тук трябва да има достатъчно пресечни точки. това са двете основни точки на критика, но ние установяваме, Виждаме, че рамковата програма съдържа и е, много положителни аспекти от друга страна. Установяваме против общото мнение, че шестата рамкова програма обединява около себе си е, най-добрите учени от е, всички държави членки. Рамковата програма не е непривлекателна. Тя Например, в нея участват много носители на Нобелова награда. Ние сме изготвили списък на тези лица. И второ, естествено, рамковата програма допринесе за това европейската наука и европейските технологии да бъдат обвързани в мрежа, да бъдат укрепени компетенциите в Европа, също така да бъдат създадени нови инфраструктури, които Е, в крайна сметка допринасят за един огромен успех на шестата рамкова програма и най-важното, което е, мога да посоча е, е, ние много дискутирахме има ли альтернативи на рамковата програма и установихме, че няма такива, които могат да бъдат всъщност по-успешни от една рамкова програма. Това от друга страна означава за разлика от някои възражения, които се изказват към рамковите програми, ние е, смятаме, че са необходими рамкови програми, е, които да имат е, добра структура като европейски инструмент за постигане на напредък. Препоръки. Сега стигам вече до един ясен поглед в бъдещето. Е, като искам да посоча първо проблемите, които имахме. Още веднъж искам да посоча, че рамковите програми е, имат основна цел обединяване на изследователската сфера и индустрията. Изследователите е, всъщност все повече откриват в рамковите програми източник за придобиване на средства. И тенденцията индустрията да губи интерес, всъщност на нея трябва да и противодействаме. Е, рамковите програми е, имат за цел точно това е, осъществяване на контакти, обвързване на изследователската сфера и е, индустрията. Е, форматите на сътрудничество отново трябва да е, бъдат преразгледани, да се фокусираме върху тях и в седмата рамкова програма. И е, също така едно съвсем погрешно развитие е, е, е да се подпомагат само индивидуални проекти. Не, че не трябва да бъдат подпомагани, но е, основният акцент трябва да падне върху сътрудничеството в една рамкова програма. Естествено, инфраструктурите е, е, изискват едно добро развитие. Е, те трябва да бъдат утвърждавани не само като такива, но и да бъдат е, финансирани. И тук вече трябва да се обърнем с апел към комисията. Участието, е, справедливостта, справедливите отношения между участниците, това също беше подложено на оценка и мисля, че тук комисията положи много усилия в сферите, където има влияние да включи жени, но все пак тук могат е, да се направят още много неща и статистиката, която ни беше представена, беше недостатъчна. Казах, е, тук има много потенциал, но от друга страна комисията положи доста усилия и още нещо. В е, Брюксел трябва да развием култура на оценка е, на рамкови програми, която е по-добра от досегашната. Ние наричаме това evaluation culture, т.е. Е, как е, изобщо трябва да се оценява една рамкова програма, като се визират периоди на оценка повече от една година трябва а, да видим а, как а, примерно след 5 години се е утвърдила тази рамкова програма, какви са резултатите от нея и как трябва да протече една оценка. Сме описали детайлно, така че не е необходимо сега да навлизам в подробности. И сега втората и последната част на моето изложение. Поглед към бъдещето, какво научихме от честата рамкова програма, какви са нашите надежди, които свързваме с осмата рамкова програма, какво трябва да правим по-добре. Е, правим разлика в случая е, или по-скоро съществуват два основни стълба, на които се базират европейската наука и а, е, индустрия. Първо Grand Challenges. Това са ясно детерминирани програми, които са ориентирани към определени проблеми, като например енергетика, здравеопазване и така нататък. И това са всъщност основни цели когато държавите членки не са в състояние сами да се справят в тези сфери, е, комисията следва да се намери. И второ, качеството трябва да играе много голяма роля, оригиналността също, но а, е, относимостта, релевантността също е един от основните критерии, който трябва да се спазва в случая. И след това а, е, големите идеи, Great Ideas, а, това са индивидуални изследователски проекти, bottom-up approach и тук вече се изисква оригиналност, качество, уникалност. Това са основните критерии. И на следващото фолио съм посочил накратко какви са нашите представи за основните ангажименти на комисията. Тук става дума за приложимост на иновативни проекти, а това означава създаване на контакти между изследователската сфера и индустрията индустрията. Това е една от основните цели, която не трябва да губим от погледа си и при осмата рамкова програма. Това е голямо предизвикателство към отделните държави членки. Те няма да могат да се справят обаче сами с това предизвикателство и за това са необходими съвместни инициативи, примерно в сферата на енергетиката или пък на промените в климата или на здравеопазването. Това е класически подход от миналото, при който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 се осъществяват съвместно с European Added Value и естествено те имат структуриращ ефект върху изследователската дейност в Европейския съюз и моята молба е в тази връзка да за да направим това, трябва да използваме инструменти, които са от, се утвърдили. Един от големите проблеми е, че комисията много често сменя инструментите и представителите на на изследова изследователите и индустрията много често не знаят какви точно инструменти би следвало да използват. Ние достатъчно опит имаме вече от 7 рамкови програми. Знаем кое е добре и кое не по отношение на инструментите, така че не е необходимо да ги сменяме. Е добре да им извършваме в случая правилни инвестиции. Също така в изследователската сфера. Ние трябва да задържим най-добрите изследователи и учени в Европа или да привличаме най-добрите към Европа. Тук е важно основно качеството, уникалността, високото ниво и е, ние смятаме, че е, за да можем да отговорим на е, промените по най-добър начин са ни необходими големи иновативни идеи, затова тези неща са толкова тясно свързани помежду си. Важно е последната точка, която виждате на това фолио. Процедурите за осъществяване на такива мащабни проекти трябва да бъдат много прозрачни и да дават възможност за оценка на стратегията. И вече приключвам в обобщение мога да кажа големите предизвикателства. Това е задача на комисията, това е задача на Брюксел да бъдат дефинирани основните теми и ако мога така да се изразя, Европа не трябва да е, изпуска от погледа си тези неща. Естествено, е, тук трябва да се използват и инструменти, които вече са утвърдени. Е, големите, уникалните идеи, тук менеджмента върви по добър път. Има агенция, за която а, можем да кажем, че се е утвърдила, а, работи много добре. Предложихме а, AIC, която в момента е насочена към отделни индивиди, трябва да разработи нови структури, които да дават възможност за проекти, осъществявани в сътрудничество. И една визия за Европа на бъдещето, още две фолия – аз мисля, че в Европа ще постигнем напредък само когато не изпускаме от погледа си основният принцип на субсидиарност и джусретур. Само тогава Европа може да постигне напредък в науката и в индустрията. Ние трябва да осъзнаем, че през изминалите години Европа се занимаваше много със себе си, но сега аз мисля, че сме вече в ситуация, в която трябва да обърне много повече внимание на глобалните измерения и държавите членки да осъзнаят, че рамковите програми не са някаква дреболия, която се изпълнява заедно с националните инструменти за подпомагане. Ние трябва да е, превърнем рамковите програми в game-changing инструмент, е, който не заменя националните инициативи и инструменти, а ги съпътства. Това е което ще тласне Европа напред и за това предложихме да се увеличат средствата в бюджета и аз мисля, че European Aided Value, този, това понятие, което е, толкова често се употребяваше в най-различни контексти, трябва да го забравим. Ние сме всъщност Европа и естествено всеки европейски проект подлежи на European Added Value и е, може би като е, мото за осмата рамкова програма бих посочил, че е, е върховните постижения, уникалността в Европа могат да се утвърдят само с поглед към е, глобалното сътрудничество. Благодаря. Благодаря, професор Ричо. Мисля, че това беше един много е, интересен е, доклад, който беше е, богат на информация и също така много прецизно подготвен. Е, професор Ричел показа, че е, разбира много добре тази материя. Благодаря му още веднъж. Е, имаме сега още половин час на разположение и за това е, кандидатите за изказвания, които са около 10, е, е, да е, имат е, предвид, че имат имат на разположение само една-две минути за изказвания. Може би това ще ги затрудни, но все пак искам да изчерпя този списък. Господин Корея де Кампус. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя професор Ернест Ричел и екипа му за извършената от тях работа. И също така, като член, като евродепутат, бих желал да му благодаря за неговата щедрост. Мисля, че той много щедро е подходил в оценката на програмата, защото в нея има големи недостатъци. А в момента, както и той каза, нямаме альтернативен модел. След, както знаете, е, финансирането е недостатъчно. Рамковата програма е, е само 4% от разходите за научни изследвания на държавите членки и съобщо въпросът е много сложен, защото ние не сме в състояние да насърчим сътрудничеството с промишления сектор и сътрудничеството в рамките на рамковата програма е намаляло през годините и това всъщност е един, една унищожителна критика е, защото през първата част на мандата ще бъда а, ръководител, председател на съвместния комитет за научни изследвания и всъщност липсата на качество в предоставената информация осложнява оценката. Говори се, че целта от 15% за малките и средни предприятия, всъщност това е инфантилно. Не знаем изобщо дали тази цел е, може да бъде постигната. Ние говорим за някаква програма, за някакъв дневен ред. А всъщност няма стратегическа визия в научната работа и, и, използва, и, в, и за, в използването на финансиране за научните изследвания. Тогава, когато говорим за стимули за участие, има толкова много бюрокрация. Всъщност, ние предпочитаме ревизии, одити, а не оценка. И това е обект на сериозна критика. Смятам, че а, призива, който се прави към трите институции, комисията, съвета и парламента, вие казвате, че всички тези три организации имат отговорността да управят, да, да, да направят системата по-лека, по-ефективна. Има примери в доклада. Той е един отличен документ за бъдеще. Но искам да задам въпрос дали председателя на групата за оценка все още смята, че може да се спаси седмата рамкова програма, защото, както вие правилно преценявате, ние трябва да работим много усилено, за да можем да въведем ни по-лесни правила. Възможно ли, има ли време да се спаси седмата рамкова програма? Аз знам, че това не е задължение на вашия мандат. Какво бихте препоръчали? Благодаря. Моля за извинение, но ако не спазвате регламента от две минути за изказвания, просто няма да успеем. Съжалявам. Още веднъж апелирам към вас да се опитате да се вместите в две минути. Благодаря. Искам само да кажа, че тогава, когато имаме толкова важни дебати, би трябвало да се предвиди повече време, защото по този начин може да, да извлечем поука. Благодаря на професор Ричел за това, че представи не само факти, но и смели предложения. Първо, напълно съм съгласен с фокуса, т.е. ние решаваме да съсредоточим вниманието си върху редица основни цели. Първият да бъде енергията и ресурсната ефективност, говорим за физическите ограничения на нашата планета, другото ще бъде здравето и също така избягването на принципа just retour и ако има един орган, който може да направи, това е парламента, не съвета. Аз харесвам анализа, на, а, който се казва, че е по-добре доверие, отколкото контрол а, от гледна точка на економическата ефективност. Не съществува 100% ефективност и ние трябва да се примерим. Това, което на мен ми хареса е отварянето на вратите за истинско сътрудничество с развиващите се държави, наистина трябва да отворим вратите. По въпроса за малките и средни предприятия, аз съм загрижен, защото вие а, е, твърдите, че единственият начин да ги ангажираме повече е да се намали сложността, комплексността. Но мисля, че трябва да се е, впуснем в по-дълбок анализ, за да видим какво трябва да се направи, за да насърчим това. Накрая, във връзка с ангажирането на жените, вие казахте, че това е подход отгоре надолу и е, жените, но ние трябва да имаме повече жени в ръководните органи. Благодаря ви за добрата работа. Вие бяхте смели и ние това очакваме. Когато се прави оценки, аз мога да приема повечето от вашите препоръки. Благодаря. Съгласен съм с вас, че за важните точки са, ни е необходимо повече време, но а, трябва да а, започваме точно. И а, така, ако и гостът има нужда от повече време в изказването си, а, някакси нещата се отместват във времето и а, разбира се, а, ако имате добри предложения в тази връзка, сте добре дошли госпожа Нибург. Благодаря, господин председател. Също аз искам да благодаря на професор Ричел за изнесената от него презентация и ние трябва да си помислим какво можем да направим като парламент за подобряване на шестата рамкова програма. Аз искам да направя три е, коментари в е, връзка с е, чутото. Е, първият е свързан с е, анализа. От 10 години е, всъщност ние се занимаваме с това, което днес представяме като анализ. Аз си спомням преди приемането на седмата изследователска рамкова програма, колко детайлно и колко сложно анализирахме данните преди това и какви трудности имаше при изпълнението на тази програма, аз мисля, че проблемите са вече известни и за това моля при отговора на моя въпрос да имате предвид най-вече седмата изследователска програма, където се опитахме да подобрим всичко това, което тук беше критикувано, господин професор Ричел. И в седмата рамкова програма също би следвало да има подобрение. Комисията започва да екстернализира финансира изпълнението на рамковата програма. Всичко, което не е конкретна изследователска политика, е, се прехвърля върху агенции и е, в случая на изпълнителната агенция вие казахте, че трябва да се подобрят пресечните точки и интерфейсите. Е, ние в парламента винаги сме чувствителни, когато става дума за създаване на изпълнителни агенции. Те не са особено популярни сред нас в парламента, защото те излизат извън рамките на нашия контрол контрол. Имате ли някакви конкретни предложения в подобряването на интерфейса? Това ми е първия въпрос. Втория въпрос. Казахте, че няма альтернатива към изследователската рамкова програма. Аз по принцип съм съгласна с това, обаче като погледнете какво се прави в е, изследователската сфера около е, шестата рамкова програма, вие говорихте за РС, аз ще спомена РТ, е, вие говорихте за технологични платформи, аз ще говоря за ЕТИС, така че има много инициативи, където са инвестирани много средства и за това аз питам дали наистина една рамкова програма е толкова безалтернативна, колкото вие смятате. И трето, индустрията не трябва да губи интерес към участието в рамковата програма. Аз поделям това и питам какви конкретни стъпки могат да се предприемат, за да може да се помогне преди всичко на малките и средни предприятия. Ние в седмата изследователска програма бяхме предвидили такова нещо. 25% от бюджета да бъде предназначен за малки и средни предприятия и е, вече имаме данни как е, се възприема рамковата програма от тях, така че третия ми въпрос е в тази връзка към вас. Благодаря, е, господин Цукалас. Благодаря, господин председател. И аз също бих желал да благодаря на професор Ричал и на екипа му. Жалко, че няма да чуем представяне на доклада Мари Молна, че това ще чуем след обед, защото има връзки между двата документа от гледна точка на техните консултации констатации във връзка с стратегиите и целите на Лисабонската стратегия. И мисля, че е много важно да се проведе общ дебат. Мен не ме интересува толкова да говорим за бюрокрацията в различните програми, тогава когато ние говорим за проблемите в научно-изследователската сфера и липсата на политика за постигането на онова, което Барозо нарича визията за 2020 година. А ние продължаваме да работим по един и същи начин и когато стигнем в 2020 година ще говорим за визията за 2300. Трябва да има по-скоро някакви схеми, трябва да има центрове за високи постижения в различните държави държави членки. Така че доклада на професор Ричел говори за сътрудничество, за конкуренция, може би трябва да се говори за интраевропейски конкурентен процес, защото всички тези проекти в тяхното финансиране започват да изглеждат все повече и повече като грантове, като безвъзмезна помощ, а не като програми за най-напредничав научен продукт. Ние днес след обед ще говорим по този въпрос. В доклада Ричел има важни а, заключения, които ще ни бъдат полезни, когато обсъждаме и други сфери на научните изследвания в Европа. Благодаря. Благодаря, колегата Ела. Първо искам да благодаря най-сърдечно на господин професор Ричел за това, че посочи, че се поставя под въпроси систематиката на оценката. Аз положих усилия да разгледам част от оценката на последната изследователска програма, след това средносрочните прегледи и е, трябва да кажа, че няма никаква последователност. Е, по време на оценката се разработва някаква матрица, която обаче след това не намира е, израз в средносрочната оценка и в оценката на въздействието е, на е, програмата. Въпросът ми за това е по каква си систематика ние бихме могли да накараме комисията да работи. Ние в нито една от, един от средносрочните прегледи не сме поставили изискването комисията да аргументира систематиката на оценка на предходните програми. Това е един въпрос от практически характер, който наистина трябва да си поставим. Още един въпрос. Вие говорихте за връзката на изследователството земеделската дейност и индустрията. Е, имате ли е, някакви е, данни, примерно за космическите изследвания, те как се финансират, защото в тези сфери трябва да има и други генерални дирекции, мисля аз, така че нещата да бъдат решени малко по-генерално. И вторият въпрос с ФПЕШ, с изследова... шестата изследователска програма, ние а, там се, с нея се постига отваряне към трети страни. Искам да попитам а, доколко е успешно всичко това и а, когато говорим за SMEs, винаги използваме дефиницията за малки и средни предприятия в Европейския съюз, но в различните сектори малки и средни предприятия са нещо различно. Сега в повечето сектори иновативните малки и средни предприятия не могат да се нарекат SME и сега, дали а, запазването на понятието СМИ изобщо има смисъл? Благодаря, колегата Балчук. Е, Ричард професор Оценката на професор Ричел е доста лаконична и доста положителна, именно, че тази програма няма альтернатива е, или с други думи системата трябва да бъде продължена. Най-важната цел обаче не винаги е, се реализира, а именно е, да има сътрудничество между изследователската сфера и индустрията, както едрата промишленост, така и малките и средни предприятия попадат в все по-тежки ситуации. Междувременно чухме и за терапии, как професорът също спомена какво трябва да се направи срещу бюрокрацията. И един от въпросите е следния. Как можем да избегнем при оценката на седмата рамкова програма пак да не се поставят същите въпроси по същите проблеми. Или с други думи е много важно при осмата рамкова програма тези неща да бъдат взети предвид и големият въпрос тук е как бихме могли с времето да наложим и изпълним тези важни изменения, като тук съм напълно наясно, че представителните на отделните браншове могат да зададат контравъпрос, а именно, че политиците са тези, които трябва да вземат решения. И тук искам да повторя моята идея, именно тези конкретни предложения трябва в възможно най-ранна фаза да се вземат предвид. Тоест, още от сега благодаря. Тамалио. Благодаря. Благодаря за представените данни. Аз имам а, въпрос а, по вашата визия за бъдещето. Едно от големите а, предизвикателства е изграждането на Европейската област на научните изследвания, особено сега във връзка с Лисабонския договор. Аз се тревожа малко от сложността на някои от схемите, които до този момент се използват по член 69 аз имам предвид а, е, а, е, проекта за маларията. от ни три години, за да се стартира този проект. В а, е, фундаменталните научни изследвания напълно съм съгласна с вас, че а, призива към. А, е, държавите членки за създаването на една паневропейска агенция е добро решение. После тревожа за е, приложните изследвания, е, малките и средни предприятия и използването на е, инструменти, които да бъдат адекватни е, в е, седмата работна е, програма, технологията, да някои от тях създават проблеми. Ако се разширим и създадем една паневропейска структура, може би трябва да се имат предвид и други инструменти за постигането на, це, на тези цели. Благодаря колегата Кастио. Благодаря на професор Ричел и поздравления. Мисля, че това беше най-добрата презентация, която съм виждал за оценка на рамкова програма не само от политическа гледна точка, но и от академична гледна точка. Най-доброто, което се виждал от дълго време насам. Поздравление също така и за идеята, която вие лансирахте за бъдещето и за това как да подходим към осмата рамкова програма и след нея. Вярно е, че нямаме метод за оценка, който да се прилага последователно, нямаме стандарти във времето, както казваше и господин Елер. Но има и някои изклю... заключения. Едни и се същи заключения се извеждат от последните няколко рамкови програми, например за липсата на стратегическа визия, липсата на научно-изследователски средства, липса на култура на оценка и естествено винаги липсата на средства и винаги заключението, че трябва да се удвои или утрои финансирането. Това е най-трудният, най-упорит проблем и административния капацитет е кошмар. Следователно, трябва да направим два пъти повече усилия, защото се опитваме да се от тласнем не само от малките и средни предприятия, но тогава, когато говорим за иновации, когато говорим за научни изследвания, ние също така се опитваме да се от, отдалечим от проекти, които иначе биха могли да процъфтяват. И това е една административна джунгла, в която хората се губят и не знаят как да намерят средства по рамковата програма. Така че въпросът ми е, имате ли ясно дефинирани а, а, мерки и когато говорим за осмата програма, да можем да намерим решение на този административен кошмар. Мисля, че това е най-упорития проблем и това е най-големия проблем в цялата история на рамковите програми. Благодаря. Благодаря, господин председател. Вие председателствате група независими експерти и в зависимост от нивото на извършената работа, се определя как се оценяват проектите, общите проекти и много специфичните проекти. Когато говорим за работата на експертите, не трябва ли да търсим нещо като обяснение за, това, за прекаленото административно бреме? Или да кажем, ако се замислим за функционирането на шестата и дори на седмата рамкова програма, знам, че има научни експерти, знам, че има политически експерти, а във връзка с заключенията, това е изключително важно. Това е първия ми въпрос. В шестата рамкова програма имахте ли обща система на патентите или на обща схема всъщност и до каква степен това от се отрази на резултатите. И трети ми въпрос. Господин професор, тук говорим за огромни суми пари. Можете ли да ми дадете конкретен пример на решение, което е намерено в рамките на шестата програма. колегин Сисли. Колегата Йона Сисли. Благодаря ви, професоре, за доклада. Аз е, имам една бележка. Става въпрос за доклад по шестата рамкова програма, а ние вече работим по седната. И мисля, знам, че не е ваша вината, но оценката е необходима преди да разработим и гласуваме следващата рамкова програма. Понеже някои от проблемите, които, които вие споменахте, се чувстват още по-остро в седмата рамкова програма. Например, така нареченото бреме или натовареност на новите държави членки. На второ място, вие казвате, че трябва значително да се увеличи относителния дял на жените научни работници. Съгласна съм с вас, но вероятно по-скоро са ни необходими повече млади научни работници в Европа. Аз бих предпочела такъв един комплексен, холистичен подход. Повече възможности следва да дадем на младите да създадем дружелюбна за тях организационна инфраструктура и така ще стимулираме и по-голямото участие на жените. Наистина, научно-изследователската работа е не по-малко подходяща за жените, отколкото за мъжете. И на трето място вие посочихте, че следва да привличаме повече висококачествени изследователи, научни работници към Европа – е, вярно е, трябва да се опитваме да задържаме своите научни работници, но следва да насърчаваме и мобилността. И аз ви питам, вие общувате с такива е, водещи научни работници, как да ги привлечем? Как да ги доведем в Европейския съюз? Благодаря. Професор Ричел, сега ви давам думата за, с молба да отговорите на всички поставени въпроси. Мисля, че е, това може би ще бъде прекалено сложно за вас, защото някои от въпросите се допълваха или повтаряха. А, аз е, наистина ще ви бъда благодарен, ако можете да ни помогнете. Е, предполагам, че този интересен доклад, който изнесохте днес, няма да бъде вашият е, последен доклад пред нас. Е, благодаря, господин председател. Ще дойда пак при вас, разбира се. Сега ще се опитам да обобщя разнопосочните въпроси, които ми бяха зададени. Е, започваме с въпросът предизвикателство. Колегата не е тук, който го зададе. Може ли да се спаси седмата програма? Естествено, тя може да се спаси. Много подобрения бяха внесени в нея и то от различни аспекти. Няма да се спирам на тях по причина причини на напредналото време. Разбира се, там имаше неща, които бяха подложени на критика и които ще бъдат подобрени в 8-та рамкова програма. И Основното, което трябва да се обърне внимание при 8-та рамкова програма е тя да има вътрешна логика. Целите да са дефинирани, да са дефинирани след това подцели, след това други подцели, т.е. на а, различни а, нива да бъдат дефинирани целите и а, много правилно беше посочено, че

Първо, трябва да се осъществява контрол, който да дава възможност да се проследи какво точно се контролира и след това на тази база да се извърши оценка. И сега, въпреки многото критики, мисля, че една рамкова програма е в състояние да бъде залог за успех както за изследователите, така и за политиката. За тази цел, аз посочих това, са необходими радикални промени в управлението, в администрацията. Това а, трябва да бъде наша задача, но и ваша задача. Когато а, вие дадете сигнал, тогава комисията ще започне да действа. Естествено са ни необходими средства за контрол върху средствата на коплатеца. но а, тук не трябва да се а, а, стига до крайности в контрола. Той не трябва да излиза извън рамките на необходимото. Свидетели сме на това какво се прави с одитите от години. Това просто е недопустимо. Защо? Защото спира изследователите в тяхната амбиция и стремеж да кандидатстват за европейски средства. А това пречи на глобалната конкуренция и то мога да кажа, че изследователите не са виновни за това. Вие, вие сте а, основният орган, вие сте решаващият фактор, който може да каже край на тази тенденция. Години наред дискутирахме, сега просто трябва да се смени мисленето. Трети страни, включване на трети страни. Ние подложихме на точен анализ този проблем и установихме, че има много добри връзки с развиващите се економики, като Бразилия, като Индия, обаче от друга страна установихме, че държавите, където се прави голяма наука на този свят, с тях като че ли не се осъществява много добро сътрудничество предвид и инвестициите, средствата, които бяха заложени в шестата рамкова програма. Най-голямата научна нация в света, а именно САЩ, те участват 20 милиарда които имахме за шестата програма, те участват с 2 милиона евро само. Така че ние трябва да имаме предвид не само развиващи се економики, но и страни, които са с утвърдена практика, с утвърдени резултати в изследователската сфера. Сега, що се отнася до средствата, аз мога да дам един пример, при който те бяха инвестирани по фантастично добър начин. Например, при в Евратом. Просто нещата там бяха организирани чудесно в рамките на шестата рамкова програма, като се започне от целите, формулирането на задачите и така нататък. Индустрия и малки и средни предприятия. Целта беше 14% от малките и средни предприятия да бъдат включени. Тази цел не беше постигната и имахме чувството, че трябваше да постъпим по съвсем друг начин. Ние трябваше да установим какво, от какво има нужда индустрията, от какво имат нужда големите предприятия, малките и средни предприятия. Големите предприятия са обвързани в голя, голямата платформа на Integrated Projects. Те, при тях няма проблем. Проблемът е при малките и средни предприятия и тук трябва да разработим критерии, които не са на процентна база, а които отчитат необходимостите нуждите на малките и средни предприятия. Малките фирми, които бързо се нуждаят от отговор от страна на изследователите, те трябва да бъдат включени в такива проекти в рамките на година-две. Вече качеството на продукта е друг въпрос. Мисля, че с обикновени мерки по-добре могат да се включат малките и средни предприятия. Сега участието на жените, равенството между половете, трябва да привличаме най-добрите и то младите. Как ще направим това, когато разберем от какво се интересуват те? И не на първо място това е възнаграждението. То е нещо добро, но наред с него са необходими и други неща. Един международен език, английският език в нашите страни е това. Млади хора от Япония и Китай отиват в Америка, защото там много по-лесно могат да се служат с английски. Второто, което ни е необходимо, е една чудесна съответна инфраструктура, която да бъде организирана по още по-добър начин. И трето, необходима ни е една цялостна среда, университетска среда. Те да бъдат, то, университетите да бъдат толкова привлекателни, че да дават достатъчно добър залог за една успешна кариера. И това са нещата, които трябва да поставим на преден план, за да можем от страни, аз оня ден ден бях заедно с японския посланник в Берлин. Установихме, че все по-малко японци идват в Германия. Защо е така? защото е, проблем е и езика. По това трябва да се работи. Европейска конкуренция в Европа, да, е, тази конкуренция е, се разбира от само себе си, обаче аз мисля, че е, ние е, не трябва да се грижим за е, конкуренцията в Европа. Отделните държави правят това. Това, което ние искаме да изградим е едно европейско изследователско пространство и трябва да направим всичко в тази насока. Конкуренцията между държавите членки няма да престане. Тя просто трябва да бъде пренасочена в една по-глобална европейска конкуренция, с а, а, САЩ, например, Япония, Корея и Китай. Това е нашата задача в европейското изследователско пространство. Господин професор Личел, благодаря ви най-сърдечно за доклада и за това, че отговорихте на поставените въпроси. Скъпи колеги, е, относително рядко се показва ясно а, това, че а, нещо е, ни е помогнало, а, че е в наша полза. Сега аз а, а, искам да направя едно предложение. Професор Ричел каза нещо, което според мен е правилно. Той каза, вземете се в ръце. Какво, например, бихте казали да учредим една неформална група от всяка политическа група по един представител и е, професор Ричел също ще го поканим, е, за да ни помогне, така че ние бихме могли е, да се подготвим самите с тази неформална група за формалния дебат. Разбира се, тя няма задължително действие тази група. Тя не е задължителна, но ще ни помогне да гласуваме по-бързо и по-сплутено в пленум. Аз бих помолил всяка политическа група да направи предложение под формата на писмо и ще се опитаме да ускорим нещата, защото винаги при дебата колко е тежка ситу... да се споменава колко е тежка ситуацията, като че ли с това трябва да се спре. Ние трябва да намерим един нов път, белязан от разум и за това благодаря много на всички, които зададоха въпроси. Дами и господа, продължаваме нашата работа. Точка 4 от дневния ред. Става дума а, за а, представяне на състоянието на прилагането на плана за економическо възстановяване на енергетиката. Имаме половин час на разположение. Няма да е, дискутираме до край тази тема днес и сега искам специално да поздравя сред нас нашия е, стар комисар Пибълс, е, който е, за последен път се явява, може би, в това си качество в е, тази комисия. Той, може би, вече няма да ни бъде на разположението. Първо искам да ви кажа, че за нас беше радост да сътрудничам с вас, но правилото е комисарите да сменят ресора си и е жалко, че вие вече няма да отговаряте за този ресор, независимо от вашия квалифициран приемник. Искам още веднъж да ви поздравя, да ви благодаря за сътрудничеството и да ви пожелая всичко добро за бъдеще. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за любезните думи. За мен също винаги е било удоволствие да работя с вас в качеството си на комисар. Днес за мен е не по-малко удоволствие да докладвам пред вас сериозния напредък, постигнат по Европейската програма за економическо възстановяване в областта на енергетиката. Когато за първ път на 2 септември обсъдихме въпроса за газовите доставки, вече посочих колко е важна Европейската програма за економическо възстановяване в областта на енергетиката за укрепване на газовите ни доставки. Тази програма, разбира се, обхваща по-широки аспекти, не само газовата, газ, газоснабдителната мрежа. И тук става въпрос за е, електроенергийните мрежи, за вятърните генератори е, в крайбрежните води, проектите за улавяне и съхранение на въглерода. Тази програма е жалон, е, прецедент. За пръв път близо 4 милиарда евро се определят за конкретни енергийни проекти и това чрез е, специален финансов инструмент. В съответствие с Европейския план за економическо възстановяване, общия план, представен от комисията през 2008 година и подкрепата на Декемврийския съвет, е, комисията бе призована да представи конкретни енергийни проекти. Ние реагирахме бързо и през януари 2009 година предложихме програмата за економическо възстановяване в енергетиката. Благодарение на интензивните е, разговори, на интензивната работа между европейските институции, е, програмата бе приета за рекордно кратък срок, така че влезе в сила миналия месец май. Що се отнася до бюджета, ние сме благодарни за успешния изход на помирителното съвещание на 18 ноември, което дава възможност в пълен размер да се финансира програмата през следващата 2010 година. Разбира се, програмата не започва от нула. Има резултатите от втория преглед на енергетиката и, и други аналитични материали. Регламентът за програмата за възстановяване в областта на енергетиката дава възможност да се работи по пет амбициозни цели за възстановяване на економиката, генериране на пряко търсене на апаратура в областта на енергетиката и създаване на работни места. В отговор на основните предизвикателства за енергийната сигурност, и, е, облегчавайки функционирането на вътрешния пазар, като се осъществяват липсващите днес връзки – проявявайки солидарност в рамките на Европейския съюз след последната газова криза и ускорявайки постигането на целите за 2020 година, като насърчава реализирането на нисковъглеродни технологични решения. Подчертавам нашият по-нататъчен ангажимент да работим в тясно взаимодействие с всички заинтересовани страни, за да гарантираме успеха на програмата. Ние вече работим упорито през последните няколко месеца, така че е, осъществяването на програмата да върви по график. Само няколко дена след е, гласуването в Европейския парламент. В началото на месец май тази година публикувахме, е, обявихме търк с крайен срок 15 юли 2009 година. Междувременно оказахме всяческо съдействие на евентуалните вносители на проекти, като редовно актуализирахме страницата си в интернет, страницата на програмата в интернет, е, отговаряйки на най-важните въпроси. Отликът от страна на промишлените отрасли бе много положителен. Общо 87 проекта, 46 за мрежови връзки, 29 за крайбрежни енергийни стопанства и 12 за ОСВ. Общо заето проектите бяха висококачествени. Е, всяко проектно предложение бе проучено внимателно за съответствие с съдържащите се в регламента критерии беше преценено също така съответствието с действащото относимо европейско законодателство. И за трите сектора, е, в е, всички три сектора има някои общи аспекти, които бяха отчетени. В това число зрелостта на проект. С други думи, как реализацията на проекта е, би могла да допринесе в краткосрочен план за економическото възстановяване относителния дял на подкрепата на Европейския съюз, която се търси и приноса на проекта към общите политически цели на съюза. Важно е да подчертаем, че за успеха и своевременната реализация на проектите в значителна степен отговарят самите държави членки. Например, се ускори целият разрешителен процес, това число за оценка на въздействието върху околната среда. Освен това, бих искал да подчертая необходимостта своевременно и в пълен размер да се зачитат правилата за защита на конкуренцията на вътрешния енергиен пазар. Наистина, поведението трябва да бъде справедливо, прозрачно и недискриминационно. Това, що се отнася до достъпа до енергийните мрежи и електроенергийни и газови. Това е от съществено значение за да бъдат освоени наличните средства. Що се отнася до вятърните генератори и УСВ, проектите вече е, са оценени. Проектния комитет по седмата рамкова програма ги утвърди на 16 октомври 2009 година. По линия на комитологията Европейският парламент е, изцяло участва в процеса и първите договори се очаква да бъдат подписани към края на тази година. Що се отнася до <clears throat> мрежовата свързаност, оценката приключи наскоро. Отне повече време, отколкото за останалите, за другите два сектора, поради това, че броят на, на проектните предложения бе по-голям, а и самите проекти са по-сложни. Резултатите от оценката е, ще е, бъдат представени на 18 декември 2009 година на, е, на, на, на заседанието на комитета по ТЕН по е, трансевропейските мрежи. Първото решение за финансиране е, ще се очаква да, да се приеме е, през февруари 2010 година. Както знаете, регламента за програмата предвижда средствата да бъдат ангажирани от комисията до края на 2010 година. Планът ни е да ангажираме на практика целия бюджет. 3,86 милиарда евро от общо 3,98. И всичко това през пролетта на 2010 година за да дадем максимален стимул за възстановяване на европейската економика и заедност. И отрасълът масово се отзова, понеже предложението ни бе подходящо и поради това, че наистина има потребност от е, подкрепа в тази економическа криза. Нещо повече, МВФ миналата седмица призова политиците да запазят програмите за економическо стимулиране. И енергийната програма наистина бе подходяща мярка в съответния момент и аз се гордея, че комисията успя да реализира такава мащабна програма за рекордно кратък срок отдавам дължимото на колегите си от генералната дирекция. на следващия съвет по енергетика, насрочен за 7 декември 2009 година, програмата също ще бъде обсъдена, а през март 2010 година комисията ще докладва съгласно 28 член от регламент. Тогава вече моят приемник ще има една по-ясна представа за степента на освояване на бюджета, за евентуалните е, пречки пред реализирането на проектите. Според мен програмата за економическо възстановяване в енергетиката може да бъде един ефективен и ефикасен отговор на економическата криза. Това е инструмент, благодарение на който така необходимите капиталовложения в енергийната инфраструктура няма да се бавят повече. Ще се създадат работни места и в енергетиката, и в строителството, и всичко това, разбира се, ще зависи от по-нататъчното успешно осъществяване на програмата. И различните заинтересовани страни, европейските институции, държавите членки и вносителите на проектите ще трябва определено да си взаимодействат. Всички си даваме сметка, че въпросната програма е извънредна мярка. Успехът и обаче ще има ценен принос за други енергийни инициативи например, за формулиране на новата амбициозна политика за развитието на енергийната инфраструктура в бъдеще, както и за бъдещият акт за сигурността на доставките в енергетиката. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати, благодаря ви за вниманието. Благодаря. 6-7 кандидати за изказвания има и молбата ми към тях е да бъдат кратки, за да може да се даде отговор на всички въпроси. Колегата Гюрек, първи. Благодаря, господин председател. Господин комисар, първо позволете ми да се присъединя към думите на председателство, председателстващи и да ви благодаря за плодотворното сътрудничество през последните пет години. Във връзка с вашата презентация имам два въпроса по плана. Радвам се, че а, а, а, стимулите е, бяха отчетени, но не ме радва толкова че, не, че се дава а, повод, че средства за белгийско-френски интерконектор, това ще бъде седмия след съществуващите шест, в някои държави членки такава а, инфраструктура липсва. Имайки предвид, че все още не сме загърбили опасността от прекъсването на газовите доставки, мисля, че трябва да се коригира това. В светлината на това бих искал да задам два въпроса, господин председател. Първо, е, виждате ли някаква възможност, господин комисар, да се разшири помощта за интерконекторите в източните държави и смятате ли второ, че можете да, а, при, да, да увеличите а, средствата за енергийна ефективност? Колегата Хюбнер. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. А, това, което искам да кажа, е, че искам да ви благодаря за това, което направихте до сега, а можете ли да направите и още? Вие наистина сте опитен по въпросите на енергетиката, затова искам да ви запитам следното. Каква препоръка ще предадете на вашият наследник, какво той трябва да направи и, и също така ще предложите ли е, нови работни методи, които да бъдат използвани от вашия наследник? Колегата Свобода. Благодаря, господин комисар. Искам да отчета вашата работа и голямото сътрудничество в парламента и в комисията. Във връзка с програмата за възстановяване, радвам се, че чувам, че много неща вече могат да се направят още от пролета. И ако си спомняте, по време на преговорите аз бях във водеща позиция в последния кръг и се радвам, че нещо е направено. И а, тъй като аз е, искам да задам въпрос, е, който е свързан с въпроса на унгарския колега, особено във връзка с е, газовата сигурност, доклада за енергийната сигурност на господин Куадрас, който ще се занимаваме повече, защото е много важно, колкото е възможно повече от средствата да бъдат използвани за, за взаимни връзки, особено особено в газовата инфраструктура, защото а, оплакването е, че тези три години са много кратки и а, е, че трябвало да бъдат пет. Аз съм за по-кратък период, но това би трябвало да се а, базира на сигурни финансови прогнози и перспективи. Аз мисля, че програмата за економическо развитие трябва да се прилага в страните, в които има най-голяма потребност, защото в противен случай има по-голяма заплаха от несигурност на газовите доставки. И това е моята молба, защото взаимовръзката на газовата сигурност и енергийната сигурност е, ни кара да настояваме на бърза информация във връзка с регулирането на енергийната сигурност. Благодаря колегата по димата. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на комисаря за кратката презентация и за това, че той а, уважи с присъствието си нашето е, е, нашата комисия. Присъединявам се към колегите които изразиха тази благодарност. Комисаря Балкс наистина даде а, субстанция на съдържание на ресора си и се надявам, че новия енергиен комисар ще има същото желание за работа и конструктивна позиция. Във връзка с плана за економическо установяване на енергетиката имам няколко въпроса. Вие говорихте за зрелостта на даден проект като критерий, за да бъде той избран за финансиране. Бих желал да се съсредоточа върху а, зрелостта на проекта и как тя може да бъде поддържана до края на процеса на подбор. И да свържа това с факта, че, както знаете, една четвърт от тези 4 милиарда евро са заделени а, за олавяне и съхранение на въглерода. И ние знаем, че това е един проект, е, който е в е, проучвателната си фаза. А, изхождайки от това, което беше казано от господин Свобода, аз мисля, че трябва да се съсредоточи вниманието в Юго-Источна Европа, където имаше сериозни проблеми с сигурността на доставките миналата година по време на кризата Русия-Украина и а, интер, а, взаимните връзки за природния газ са много важни. Така че е, има проекти, които подобряват сигурността на доставките в тази сфера. ITGI и IGB. Във връзка с ITGI този проект се смята от изключително значение за Европа. По него е постигнат значителен напредък. Част от него вече действа. Следователно искам да ви запитам, тъй като това е една, един от най-зрелите и най-напредналите проекти, който е насочен към централните цели на европейско равнище, именно диференцирането на енергийните източници, искам да ви запитам дали комисията ще продължава да оказва политическа подкрепа за завършването на този проект. Господин Кавалю, искам да се възползвам от възможността да поздравя комисаря Балкс за отличната работа и да му пожелая всичко най-добро за бъдещето и се надявам, че той ще постави политиката на развитието на високо равнище. Искам да задам конкретен въпрос на проекта. Вие казахте, че имате 12 предложения. Е, знаем, че това е сложен проект. Колко тези предложения са запазени? И какво е положението с подписването на договорите? Предвиждате ли, че поради сложността на технологията ще можем да приложим целият бюджет за 2009-2010 година, така както се предвижда? Благодаря. Благодаря. Това беше кратко и а, ясно. Господин Хацимакакис, благодаря. Господин комисар, искам да ви благодаря за това, че идвате в Наистина ви благодаря. Благодаря ви за това, че присъствате в нашата комисия и както колегата Подимата каза, вашият портфел получи нови и по-високи ценностни измерения. Е, вие много внимателно е, подложихте на проверка програмата. Аз лично се занимавах с програмата за възобновяеми енергийни източници и мога да кажа, че беше е, важно да се постави акцента върху възобновяемите енергийни източници и върху енергията от вятъра. Тук вие поставихте много акценти. Сега това, което мене ме интересува, как се вписват тези отделни програми, които вие стартирахте в глобална среда, в глобална глобален мащаб. Е, например, е, появяват се нови проблеми, роторите стават все по-големи и наистина са ни необходими много усилия в изследователската е, сфера, що се отнася до транспортирането и поддръжката на тези ротори. И въпросът ми към вас е продължение на част от дискусията тази сутрин за изследователската дейност. Доколко е възможно да се подобрят усилията в изследователската сфера, които бяха във вашия портфел, в седмата програма и в в старите директиви от Европейската общност за въглища и стомана. Там също се съдържат някои важни моменти, с които бихме могли да поддържаме да, конкуренцията тук на високо ниво. Вие напускате вашия ресор, получавате нов и сега някои от компетенциите ще бъдат оттеглени, някои ще бъдат от вашия ресор, някои ще бъдат прехвърлени на комисаря по опазването на климата, също и на този по разширяването, така че доколко, как виждате вие този процес на прехвърляне на правомощия? Колегата Уди. Благодаря. Искам да се присъединя към колегите е, е, за... и да ви е, поздравя за отличната работа. Имаме един конкретен въпрос, тъй като имаме доверие към вас е, честно казано, смятате ли, че този позитивен дискурс е, да казвате, че всичко върви добре, че нещата вървят добре, това е вярно, но не смятате ли, че, вър... че, че, че пропаста, която съществува между европейските институции и гражданите е, във връзка с енергетиката, енергетиката не е компетентност на Европейския съюз. Европейския съюз не може да кажа какво трябва да се прави. Във връзка с енергетиката, държавите членки запазват компетенциите и във връзка с е, енергийната ефикасност, функционирането на вътрешните, на вътрешния пазар, на ресурсите, ядрените централи. Европа нищо не може да направи това, защото не може да упражнява надзор. Вие нямате ли чувството, че този позитивен дискурс е малко като едно пропукване между държавите членки. И аз просто ще завърша с инфраструктурата. Не, не успеха на... Всъщност ние не успяхме с енергийните мрежи и с инфраструктурата. Хвърлени са милиони евро. Говорихме за плана за възстановяването за енергийния сектор. Не смятате ли, че някъде се провалихме? Направихме ли достатъчно? Не можем да се преструваме пред гражданите, че нещата са съвсем добре. Имаме много труден период. Имаше избирателни кампании. Е, още трима души искат думата. Мисля обаче, че трябва да прекратим. Няма да имаме време. Искам да поздравя също господин комисар. Аз съм нов член на парламента. Аз съм и е, така млад член на парламента в държавите членки. Е, ние проследявахме, наблюдавахме вашата дейност е, и е, факта, че Европейският съюз е, сега разполага с ефективна енергийна политика е ваша заслуга. Кратък въпрос. Целите са амбициозни. Една от тях е, че ние чрез този регламент е, ще искаме да гарантираме двустранни доставки на газ. За някои държави членки е, това може би се разбира от само себе си, но ние в Балтийските държави получаваме газ от Русия и смятаме, че е трудно да се е, прилага този принцип. За това е, въпросът ми е следния. Какво бихте посъветвали вашият приемник по отношение на решаването на този проблем? Колегата Томас. First, uh... Първо, господин комисар, няма да се впускам в похвали. Много добре си спомням, че когато бяхте назначен като комисар по енергетиката, всеки зададе въпроса кой пибълт не сме го чували никога. А днес вие сте един от най-уважаваните европейски комисари и е като, например, господин Поточник, той също не беше известен, а се оказа, че е една добра а, изненада и от новите държави членки се оказва, че може да имаме добри комисари. Аз имам два въпроса днес. Едното е по плана за економическо установяване. Вие си спомняте, че тогава, когато водихме преговори за този план, имаше една писмена декларация. Може би може да коментирате защо не получихме плана през ноември. Искам да прочета едно изречение за използването на неизразходваните средства. В случай, че комисията, когато оправи отчет в 2009 година за изпълнението на регламента по член 25, се окаже, че не може да изразходва средствата, комисията ще предложи разпоредба да се е, внесат средства, да се инвестират средствата за енергийна ефективност. И последният ми въпрос. Казано ми беше, че комисията ще представи нови енергийни сценарии на следващия стратегически преглед които ще бъдат е, оценявани от господин Капрос Тоест, тук има все повече и повече конфликт на интереси, защото господин Капрос а, предостави един, а, а, е, един сценарий за евроелектрик, който не зачита а, от, поетите отговорности. И сега чувам, че господин Капрос ще представи официалния сценарий и че ние в 2020 година няма да изпълним е, целите нито за ефективността, нито за е, възобновяемите източници на енергия. Така че аз искам да ви запитам какви са последиците и какво според вас е, ще стане, ако се случи това, тази злоупотреба употреба, която е конфликт на интереси, който заблуждава а, факторите, които определят европейската а, енергийна политика. Господин комисар, благодаря ви за много изчерпателното пояснение по плана за економическото развитие. Благодаря ви за откритостта ви през последните пет години, когато във вашето общуване с членовете на нашата комисия и с много откритите отношения. Ще ни липсвате в нашата комисия, но като член на комисията по развитието, аз много се радвам, че това е ресора, който ви е даден. Не е на последно място, защото предстои много работа за а, насърчаването на възобновяемите източници на енергия. Вие обяснихте много ясно за това колко е трудно да се създаде механизъм от днес на, до, до утре за възстановяването, но всъщност ние сме разстроени, че от това, че има някакви средства, които не са използвани те могат да се използват за офшорни проекти. Какво ще направите, за да няма допълнително забавене? Вие говорихте за въпросите на конкуренцията. Всичко, което можете да направите е да гарантирате средствата да бъдат изразходствани бързо. И ако проектите всъщност а, се забавят или попаднат в задъна на улица, как може да гарантирате, че средствата няма да бъдат загубени, няма да бъдат замразени, ще бъдат използвани продуктивно и незабавно? незабавно за проекти на енергийната ефективност, които би трябвало да се използват веднага за економическото възстановяване. Благодаря, господин комисар Бибалк, си имате думата. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да отговоря много бързо, тъй като много от въпросите всъщност изискват много изчерпателни въпроси. По въпроса на госпожа Гюрц, да, вярно е, че Централна и Източна Европа се нуждае от взаимно връзка, но планът е първия инструмент от този вид. Ние много сме научили, държавите членки също така са се научили как могат да се справят с този проблем. Сигурността на инфраструктурата ще бъде нещо, с което аз ще се заминавам. Планът всъщност ще отговори, е, е, е отговор по-скоро на економическата криза. Той е по-скоро не инструмента, който да включи всичките а, инструменти на, на интер на, на взаимната връзка. Смятам, че Европейския съюз трябва да бъде много активен във връзка с енергийната ефективност, не само чрез регламент, но и чрез средства за програмата. Надявам се, че ще намерим средства за това, защото енергийната ефективност е мощен стимул и ние трябва да постигнем много повече на национално равнище. На въпроса на, на госпожа Хюбнер, какво трябва да направи моят наследник, той трябва да бъде в много тесен контакт с Европейския парламент, защото комисията много помага за определенето и за формирането на политиката, така че е много важно да се среща с членове на комисията ИТРЕ. Има различни становища, но а, а, мисля, че а, това е една комисия, която е много обединена в подхода си към енергия енергията на Европейския съюз. И два въпроса във връзка с потребителите, когато говорихме за гражданите, трябва по някакъв начин да поставим акцента и върху тях, защото енергията е европейски въпрос и това е във връзка с въпроса на господин Гюрк. Мисля, че трябва да има повече солидарност. Има много въпроси, по които може да се даде съвет. По въпроса на господин Свобода, мисля, че това беше съвсем уместно. Приемам всичко, ще направим анализи и ще излезем с конкретни предложения. По въпроса на госпожа Подимата ще продължим да подкрепяме политически всички проекти за европейски инструмент инструменти и проекти. Ще продължаваме да оказваме политическа подкрепа на всички споменати проекти и макар че аз отговорих частично на някои въпроси, свързани с следващия въпрос за Юго-Источната Европа, сега по въпроса за зрелостта на проектите, понякога това изглежда много досадно. Ние следваме духа и буквата на регламента това беше нещо, на което настояваше Европейския парламент и съвета. И не мога да давам пари за проекти, които не са озрели, дори за най-добрите проекти. Аз мисля, че това е много ясно Слави, Ние го следвахме. По въпроса на госпожа е, Карвалио, резултатите са много добри, с изключение на един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 Можем вече да дадем средствата до края на годината, защото това ни дава сила в преговорите, които ще се водят в Копенхаген. Сега по въпроса на госпожа Хацима Какис. Да, трябва да използваме по-добре наличните средства. Ние съсредоточихме процес, средствата на определени проекти и връзката би била по-добра. Но това като мога да кажа, че не става въпрос само за офшорни проекти. Аз съм участвал в, в а, а, средства в една централа на 65 км от Брюксел с двойни турбини, е, но 7 мегаватта, е, защото не трябва да се говори само за консервативни средства. Там има нова технология също така може много да се направи във връзка с вятърната енергия, тъй като там ще има и 7 ватови турбини. Там динамиката на технологията е забележителна. А сега по въпроса за следващия комисар и неговите правомощия има някаква интерференция с мобилен телефон. Много въпроси бяха зададени по време на изслушванията. той няма да има конфликт на интереси. значи ще има прехвърляне на правомощия към комисара по конкуренцията и ще вие ще му зададете въпроси, които той ще може по-добре да отговори. По въпроса на господин минути. Мисля, че ви зададохте философски въпроси, с които трябва да се занимаем. Но ми се струва е, за това как можем да работим по, с парламента по енергийните въпроси. Не можем да отнемем правомощията. Имаме договори, но с новите инициативи, като енергийната ефективност, повече Европа, възобновяеми източници на енергия, внимание към гражданите. Трябва да покажем ангажираността на Европа. Е, няма достатъчно положителни послания. Това са о, е, преди плана всъщност само се проповядваше, защото трябва пари, за да се изпълняват тези програми. А сега с тези 4 милиарда може да се използва европе... да се изпълни европейски план в полза на европейските граждани. Въпросът на госпожа Бачути за успеха на Балтийското газопреносно газопреносна система е, имаме Имаме план. А, той е много добре разработен за електричеството, за газ, за, за природния газ. Продължава да се разработва. По въпроса на господин Тюрм. А, е, плана за действие за енергийната ефективност беше готов за обсъждане в колегите, но поради забавянето на ратифицирането на договора, това ще бъде внесено в следващата колегия. Ако може да се изключи мобилния телефон. И така, именно за това той не беше прият, както беше обещано. Поне той е изготвен и може да бъде прият веднага, щом се сформира новата колегия. Във връзка с, с регламента, да, вярно е, че имаме протокол, не сме го забравили, но просто ще прочета изречението по този въпрос. След а, приключването на а, а, взаимната връзка в началото на 2010 година ще, се, ще има ясна картина за освояването на бюджета. Комисията ще представи доклада, предвиден в член 28 28 на регламента. По това време вече комисията ще е имала достъп до различни възможности за използването на неизразходствани средства по начин, който ще даде възможност да се изпълни напълно а, регламента. И това включва и протокола, по който постигнахме споразумение. Това означава, че ние не сме забравили споразумението. Сега по въпроса за сценариите. А, борбата е трудна. Според мен е много трудно да разбирам хора, които правят сценарии. Знам, че това са, а, това са професионалисти, но ние трябва да да спазим, да изпълним целта за 2020 година. А, трябва да се промени методологията, но комисията никога не би а, е, а, е, излязла с сценарий, а, е, който да намали целите за, от 20% от 2020 година. значи съвсем е ясно, че ние работим с хората, които изготвят сценариите и мисля, че това ще бъде много важно в, в бъдещето. мисля, че ние показахме, че сме че работим по тези въпроси. Единственото нещо, което мога да кажа, за да ви успокоя, че а, вашата комисия се среща с, с моите сътрудници колкото е възможно по-често и а, ние а, се учим в процеса на динамиката. И, спор, във връзка с вече подписаните договори, а, нещата може да са малко по- а, сложни. Аз предполагам, че ситуацията е съвсем положителна, че няма рискове на този етап, че ние няма да изразходваме парите и че няма да загубим парите, но много проекти ще бъдат одобрени условно и тренд, генерал дирекция Трен извършва много висококачествена работа поне до този момент. Естествено, така ще продължи и в бъдеще. Благодаря, господин председател. Господин комисар, благодаря ви много за представената информация. Благодаря ви също и за пете години добро сътрудничество. Желая ви всичко най-добро в новото ви поприще и съм сигурен, че колегите, които ще работят с вас след пет години ще кажат мерси боку и още веднъж всичко най-добро за вашата бъдеща работа.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 сега, следващата точка сигурност на доставките за газ. Е, докладът на колегата Видел Квадра е представен ако сте съгласни, можем е, директно да преминем към тази точка, така че е, давам думата на колегата Видел Квадрас, за да може да каже няколко думи във връзка с представенето на доклада. Текстът ви е предоставен. Ако имате някакви въпроси или забележки след това, можем да направим това днес, иначе минаваме нали, на една на следваща степен в дебата по този доклад. Колегата Квадрас. Благодаря, господин председател. Вярно е, че днес можем да обменим мнения по текста, който съм изработил, моето проекто предложение. И както ще се уверите, колеги, аз възприемам казаното по време на дебата, състоял се вече в нашата комисия. Освен това, установих много контакти с представители на съответните отрасли. Разговарях с докладчиците в Сянка. а и с комисията, с европейската. И се надявам с измененията, които съм внесъл, да отразявам становището на мнозинството в нашата комисия. Това бе целта ми и аз винаги съм се стремял към консенсуса. Измененията е, засягат е, доста въпроси. Е, ще спомена най-важните. Най-напред за ролята на дружествата, на фирмите. Заявявали сме го и по-рано. Сегашният текст на диспозитивната разпоредба не съответства на преамбюла, на други изявления на комисията – за да се преодолее кризата, най-напред трябва да се захванем с пазара. И това е, ясно е отразено в измененията. Подчертавайки, че непазарните е, мерки следва да бъдат прилагани единствено като последна мярка – при изключителни обстоятелства. Тоест, трябва да се придържаме към пазара колкото се може повече. Втори момент, е, породил тревога у много колеги, е разпределението на строителните разходи за инфраструктурата. Когато дадена държава членка изгражда инфраструктура, ползваща пряко друга държава членка. Внесъл съм също изменение. Свързал съм го с вече установеното по третия пакет, нормативен пакет за вътрешния пазар на енергоисточници. Въвеждам един съществен, според мен, критерий, е, критерия на пропорционалността при разпределението на разходи. Третият въпрос е за двупосочните или обратните потоци. Режимът трябва да бъде задължителен, според мен, когато е, гарантира безопасността, сигурността на доставките. Не и в общия случай, т.е. На четвърто място уместно е да предложим комисията е, да извърши оценка на риска и да изработи план за действие при критични кризисни ситуации на равнището на общността. Необходим е един превантивен общоевропейски план, който да гарантира взаимната съгласуваност на националните планове. На пето място групата, координационната група за газа трябва да участва в усилията за преодоляване на кризи и да дава препоръки за засилване на регионалното сътрудничество или да предлага превентивни мерки. Шестият аспект е за праговите равнища, при които може да бъде обявена критична ситуация на равнището на общността. Трябва да засилим онези мерки, онези разпоредби, които се отнасят за териториално обособените критични ситуации. Трябва да дадем възможност за намеса на общността в най-различни ситуации. Тоест, по места е, може да има наистина остро критична ситуация – но в зависимост от критериите, които бъдат определени, от гледна точка на Европейския съюз може да се окаже, че кризата не е чак толкова сериозна. Така обаче не може. Трябва да се съобразяваме с принципа на общоевропейска солидарност. И накрая е, редица изменения – от различен характер, например за въздействието на електроенергийната система в рамките на превантивните планове, връзките между енергийните мрежи на държавите членки, дългосрочните усилия за диверсификация на доставките и маршрутите с особено ударение върху изграждането на терминали за втечнен газ. По-нататък определението на защитен клиент, инфраструктурата по принципа N-1, всички тези въпроси въздействат пряко върху бъдещите капиталовложения и неотложните мерки за гарантиране непрекъснатост на доставките. По тези въпроси е, ще трябва да разговарям по-подробно с докладчиците в сянка. Комисията също все още работи по тях. Не е назрял моментът по тези два последни пункта да правя конкретни предложения. Първо трябва да потърсим компромис. Що се отнася до защитените купувачи онова, което ми се ще да постигнем е редица критерии, които държавите членки да спазват, ако желаят да установят защитен режим не само за битовите потребители, а и за други. Е, има една идея да бъдат обхванати МСП, но тук става въпрос за 80% от европейската економика. В другата крайност се говори за болничните заведения, за противопожарните служби, но това е твърде стеснително имайки предвид още повече различните економически условия, в които се намират различните държави членки, ще трябва да поработим още по едни общи критерии, които биха могли да бъдат приспособени към спецификата на отделните държави членки. Що се отнася до инфраструктурния стандарт N-1, едно, трябва да кажа, че не се чувствам напълно осведомен по-настоящем. Струва ми се, че този критерий следва да се запази. У нас, в собствената ми страна, той се прилага с добър резултат. Но, но както казвам, трябва по-добре да се запозная с въпроса така че този инструмент да бъде ефикасен навсякъде в Европейския съюз. Въпросът, разбира се, е, е от тясно експертен характер. И аз моля колегите, които се чувстват способни, да, да дадат своето мнение. Става въпрос за това. При какви условия всъщност може да се смята, че е спазен стандартът N-1? Тук ще се стигне до изменение и на приложение 1 за заличаване на някои е, посочвания на стандарти за доставка, които биха въвели в заблуждение. Едно е инфраструктурния стандарт, друго е стандартът за доставка. В случай на криза всички защитени купувачи следва да продължат да, да имат достъп до е, съответния енергоисточник. А N-1 за инфраструктурата е въпрос от дългосрочен характер. Тук е, се стига до капиталовложения в инфраструктура, в съоръжения, в електрогенератори, а в случай на неотложна необходимост е, по линия на доставките се търси обезпечаване на най-уязвимите клиенти. Това е, това е друга работа. С това бих искал да благодаря на колегите, особено на докладчиците в Сянка, за оказаната ми до сега помощ. Призовавам всички ви и себе си да упорстваме и за напред, за да постигнем максимално добър резултат. Благодаря, това беше едно много подробно изложение на доклада. Десетина са се записали за изказвания но дневният ред не е изчерпан, така че ви моля е, да бъдете целенасочени, да, да говорите по същество. А ще има възможности за писмени изменения, както и други възможности за разговор. Господин Свобода има думата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на колегата за извършената работа. Координационната група по газа, е, ние, ние приветстваме значението. Е, също така важно според нас е, е в общността да, да се изработват планове за действие при е, критични ситуации, макар че връзката между европейското и националното планиране все още не е добре изяснена. На трето място докладът е, има важен принос за диверсификацията. Ето защо би следвало да помислим и за условията за съхраняване на газ. На четвърто място имам известни възражения срещу удължаването на сроковете, за постигане на, на целите по сигурност на газовите доставки, е, вероятно би трябвало да помислим за някакъв междинен срок. На пето място преноса на данни и тяхното агрегиране, според мен, ако държавите членки подават данни на комисията, то комисията би следвало по някакъв начин да ги обобщи, да ги обработи, за да станат те е, използваеми. Разпределението на разходите по-нататък е, между държавите членки, съгласен съм с това, което се предлага, но мисля, че комисията вероятно би трябвало да поеме ролята на посредник – Особено когато съседни държави членки спорят за разпределението на значителни разходи. И най-сетне е, потребителите, е, специално защитените потребители, трябва да проявим гъвкавост, обаче не в такава степен, че някои държави членки да обхванат тази категория едва ли не половината от абонатите, а, а други да имат значително по-малки възможности за маневриране. Накрая надявам се да постигнем съгласие към първо четене е, и мисля за това е, има достатъчно шансове. Благодаря. Следващият оратор, господин Шашмански. Благодаря, господин председател. Регламентът е изключително важен – получихме отличен първи вариант на доклада от докладчика. Е, съгласувахме девете насоки на, на промяната и аз благодаря на докладчика още веднъж за съдействието, което ни оказва. Подкрепяме пунктовете, свързани с диверсификацията. Вероятно е необходим някакъв сигнализационен механизъм, някаква система за ранно предупреждение, аналогично на, на онова, за което сме се договорили с Русия. Пазарът, разбира се, е, е най-надежният източник на сигнали, но трябва нещо да се помисли, да, да, да се въведе и на нивото на комисията, когато пазарът не се е справил. Е, и разбира се, ясно ще трябва да оговорим тези случаи. Що се отнася до националните планове, също така ясно следва да заявим, че могат да бъдат подкрепени на общо европейско равнище само тези дейности, които имат трансграничен, трансграничен характер. Не бих ограничавал ролята на комисията, особено по време на криза, когато е, търговските дружества и регулаторите биха могли е, да предприемат мерки в ущърп на трета страна. Комисията би следвало да има някакви правомощия да санкционира, не само да посочва с пръст виновниците. Подкрепяме идеята за удължаване на сроковете по N плюс 1. Инвестиционните е, цикли е, наистина по отношение на обратните потоци са по-дълги, отколкото се е, предвиждат в сегашния вариант на регламент. Задължителният характер по-нататък на, на действащата уредба. Обратният поток отново. Той не винаги е нещо необходимо, но по принцип трябва да го имаме като възможност. Като съответният регулатор е, да може да изисква и изключване на мрежовата връзка. Подкрепяме също така запазването на компенсационните мерки. Според мен стопанските потребители не следва да поемат допълнителни разходи за опазване на околната среда по изменението на климата или търговията с емисии, когато е на лице енергийна криза. И най-сетне данните наистина трябва да бъдат обобщавани, но не съм сигурен, че трябва да изключваме данни е, за обемите, които дават възможност за гъвкавост. Това е важна информация, е, без която комисията би била сляпа, опасявам се. Благодаря. Следващият оратор. Господин Томас, е, благодаря господин председател. Сеньор Видал, това е чудесна работа, която вие сте свършил. Защото вие наистина сте един от нашите експерти по тези въпроси. Ще обърна внимание само на онези неща, по които е, бих ви призовал за още по-голяма амбициозност. Трябва да сме напълно наясно. Пазарните инструменти, вътрешният пазар е най-доброто лекарство. И формулировката трябва да бъде засилена в това отношение. По-нататък, регулаторът от друга страна също е, трябва да има е, силна роля. Държавите членки, които не желаят конкуренция на вътрешния газов пазар, се стремят да намаляват ролята и на националния регулатор и ние трябва да се противопоставим на това. Националната регулираща агенция следва да води при разработването на националните планове за действие при критични ситуации. И понеже националният регулатор най-добре познава нещата, най-добре познава съотношението между интересите на вътрешния пазар от една страна и сигурността на доставките от друга. На второ място, в една критична ситуация, както посочи кризата миналата година, е категорично ясно, че някои държави ще се изкушават да затворят пазара си, както направи Италия а Словения и Словакия е, се насочиха към Франция, защото нямаше откъде другаде да се снабдяват. От нея им три седмици. Италия бе е, спряла кранчето на транзитния газопровод. Такова тясно, тесноградо национално поведение не може да се допуска и е, в това отношение правомощията на комисията следва да бъдат засилени. Също така регионалното сътрудничество. На него трябва да бъде отделено повече място в доклада. Вземем Естония, Литва, е, Балтийските държави, които обединиха усилията си. Така накрая ще пазарът е един, те зависят от един единствен доставчик, тези три балтийските страни също. Да вземем от друга страна България, Румъния и Гърция. Като видим през къде минава тръбата, би било налудничаво, ако тези страни не опитат да разработят регионален план за действие при критични ситуации, а не просто набор от национални планове. Същото въжи за Бенелюкс, И разбира се, при всичко това е абсолютно задължително да имаме прозрачност. Ако комисията не получава необходимата информация, и ако някои държави членки на равнището на съвета откажат да предоставят каквато и да било информация на останалите държави членки, то как? Как може слепецът да води другите слепи? Обратните потоци. Това е най- най-ефтиният, най-бързият начин за постигането на енергийна сигурност и в това отношение също не бива да допускаме забавяне на инвестиционния процес, даже напротив, следва да се стремим към неговото ускоряване, понеже не става въпрос за кой знае колко пари. По N-1 инфраструктурния стандарт, който е, е решаващо необходим и страшно сложен въпрос. И Въпросът ми е насочен към комисията. Доколкото разбирам, е, комисията много интензивно обменя информация е, с газовите дружества, Еврогаз и други, и с е, GIE, занимаващи се с газовата инфраструктура. В такъв случай, възможно ли е към края на декември, началото на януари, преди да внесем окончателно измененията си, комисията да, да ни е, каже какво би трябвало да се промени в първоначалното предложение. Понеже би било крайно опасно ние като депутати да, да се набъркваме в параметри, е, които никой от нас не разбира до край. Защитените е, купувачи, господин Свобода, е, е, наистина, доколкото е възможно, е хармонизирал и съответно ограничил понеже може да се стигне до сериозно опоручаване на конкуренцията. Ако е, едно газово дружество в една държава е, членка е, инвестира при условие на защитени купувачи, за разлика от газово дружество в съседната държава членка, очевидно кой ще бъде в по-изгодна позиция. И накрая солидарността, да, но тя трябва да бъде практическа, а не идеологическа солидарност. И още нещо наскоро е, между полското е, газоснабдително дружество и Газпром се стигна до някакво споразумение. Аз бях удивен, понеже винаги съм мислил, че повечето полски политици са отрицателно настроени към Газпром, но сега 90 и повече процента от газовите доставки на Полша ще зависят от Газпром. И защо тогава да няма клауза в договора между двете, двете страни? Е, е, която да пречи на опитите на Газпром да въведе клауза за местоназначението, което противоречи на правилата на вътрешния пазар. Благодаря. моля да се концентрирате повече и да бъдете по-кратки, за да могат всички да вземат думата. Колегата Франко. Благодаря, господин председател. Приветствам забележителната работа, която извърши нашия испански колега. Неговия проекто доклад в значителна степен отговаря на очакванията на нашите граждани. След газовата криза от миналия месец януари, която определено повиши съзнанието ни за енергийната зависимост, на която е изложен Европейския съюз. След това ми се ще докладчика да уточни два пункта. Първо, определението на компетентните органи в областта на сигурността на доставките. Девето, изменение така, че да е ясно, че компетентният орган трябва да е независим от държавата друга страна ми се ще да напомня, че газовите доставки на Европейския съюз са е, подведомствени е, е, прерогатива на няколко държави членки, поради което е важно определението, е, управлението да бъде възложено на държавни органи. На второ място, така наречения защитен купувач или потребител, по втори член от е, проекто регламента. Това понятие е твърде широко, в него попадат битове, битовите потребители, а по решение на държавата членка и МСП, и учебните заведения, и, и болничните заведения и прочи. Битовият потребител, да, той трябва да бъде защитен, по това спор няма. Но за другите категории, МСП, болници, училища и прочие, е, трябва да бъдат отчетени разходите за допълнителните е, инвестиции, за, за доизграждането на инфраструктурата. Кангашко ще поеме е, тази цена, естествено, крайният потребител. Така че да, може да се разшири обхвата на понятието защитен потребител, но само при много внимателна оценка на економически ефект и при преценка на държавата членка. Благодаря. Вярно е, ние говорим за този регламент е, в точното време и аз мисля, че работата, която е свършил нашия докладчик и измененията, които внася, наистина са смислени. Трябва да посоча, че е важно да се подчертае, че ни е необходим вътрешен пазар за газ, до който да имат достъп всички предприятия и е важно също така да се говори за плановете за аварийни случаи, които трябва да бъдат изработени за отделните региони. Това е много важно. И е, естествено важна е и връзката с пазара на електроенергия. Аз искам да подчертая ситуацията в Литва тя наистина е а, от извънреден характер и този регламент не е подходящ за а, Литва. Можем да го прилагаме съвсем формално. Само това можем да направим. В момента имаме връзка с съоръженията за съхраняване на газ в Латвия. Можем да изградим терминал за втечнен газ. Обаче тези срокове от 6 месеца наистина са много кратки. Литва зависи от Газпром и а, когато а, тази връзка вече не съществува, изобщо няма да имаме достъп до газ. Скъпи колеги, вие знаете, че този регламент наистина е много тясно свързан с събитията през януари тази година и газопроводът дружба вече е изключен и а, Литва не получава газ по този газопровод. Ние нямаме връзка с, с пазара на газ и за това трябва да решим, може би, въпроса как бихме могли да получим по-добър достъп а, а, като държави членки е, до пазара, до вътрешния пазар за е, газ. Ние, например, би трябвало да изградим е, газопровод през Полша до Австрия и ако променим нашата политика и ако говорим за Северен поток, тогава, тога ще принуди и Русия да промени своята политика и да пусне отклонение до района около Калининград. Може би това ще бъде единствената гаранция за Литва. Когато се изгради отклонение до Калининград, Литва би могла да има още проблеми, защото ние сме транзитна страна, зависими сме от руския газ и най-важният въпрос е как бихме могли да осигурим достъп до общия пазар, е, до вътрешния пазар за земен газ за всички държави членки. Извинете, господин председател, че говори толкова дълго, но все пак ви благодаря. Наистина за е, Литва това е голям проблем, госпожа Банон. Well, uh, for... Най-напред е, искам да благодаря на докладчика за отличната работа и мога да ви уверя, господин Видал Квадрас, е, че подкрепям като цяло подхода ви. Първото, което бих искала в частност да, да приветствам, е, е казаното за диверсифицирането на газовите потоци и на самите енергоносители, в това число втечнения газ – благодаря му на докладчика за това, че развил този въпрос в първо и в единайсто изменение. Но, както казаха и други колеги, изграждането на газопроводи, които все идат от Русия, <laughs> според нас, според мен противоречи на идеята за сигурност на доставките. Пак, връщайки се на измененията, които е внесъл докладчикът, за удължаването на срок. Наистина трябва да бъдем разумни и да отчитаме колко време е необходимо за изграждането на един инфраструктурен обект, особено по 17 и 18 изменения. За координационната група по газа изцяло подкрепям докладчика, т.е. тя да участва на, на, на всеки етап от процедурата, както е, на етапа на превенция, така и на етапа на преодоляване на последиците. И предвид експертния потенциал на тази група, на нея трябва да се гледа като на основен орган е, Комисията получава разширени правомощия съгласно собствения си регламент. Докладчикът възстановява равновесието, мисля, като отдава е, необходимото на е, координационната група. Що се отнася до N-1? Питам докладчика как смята и в какви срокове да постигне съгласие по стандарт. Всеки случай въпросът е такъв. Задължителен или не да бъде този стандарт? Отново трябва да се повдигне въпроса за е, разнородността на инфраструктурата, а и на самите стандарти. Инфраструктурният стандарт засяга цялото търсене, докато стандарта за доставка е относим само към защита на отделни клиенти. Е, и ако се предпочете N-1 няма да, да постигнем необходимата защита на клиентите. Смятам, че този стандарт N-1 не бива да бъде единственият показател за постигнатата сигурност на доставките. Не веднъж по време на изслушвания сме чували, че този показател би изкривил картината, и е, би създал е, лъжливо чувство на сигурност. Този стандарт може да бъде първо указание, е, първа индикация за необходими инвестиции, но оттам нататък трябва да се помисли за други критерии – и а, във всеки случай всяка държава членка по обща методология, отчитайки своята специфика, от друга страна следва да оцени риск. Що се отнася до търговската информация, приветствам 39-то изменение на докладчика, но смятам да внеса нови изменения за опазването на поверителния характер на предоставената на комисията информация. Е, в доклад е, относно енергийната инфраструктура, който съм изработвала, съм е, настоявала за същото. И последно, за защитените клиенти, да, държавите членки следва да имат известна свобода на преценка, досежно обхвата на това понятие. Между другото, регламентът не дава възможност новопостъпили клиенти да бъдат смятани за защитени. Господин Вишновски. Благодаря, господин председател. Тъй като посочихте, че времето е ограничено, ще бъда съвсем кратък, е, тъй като проблема е многопластов и всички от нас е, биха могли да говорят много дълго за него. Аз е, Давам висока оценка на работата на господин Видал Квадрат, защото тази програма доби особен, проблематика доби особена важност след януарската криза и знаем, че процесът е изключително сложен. Не трябва да а, усложняваме още повече съществуващият пазар за земен газ по отношение на нормите. Много е трудно да се установят праговите стойности за неотложни случаи, т.е. от кой момент кризата може да бъде решена от пазара и от кой момент европейските органи трябва да започнат да действат с цел решаване на проблемите. За това аз смятам, че един от въпросите към член 29 трябва да бъде следният да се предвиди механизъм, ако има дневно отклонение на стоеностите от 10%. Аз лично се интересувам дали този прак, тази гранична стоеност не е много ниска, защото 10% дневно отклонение може да създаде технологични проблеми, защото става дума за краткосрочно отклонение и след това да трябва да се вземат мерки, които са доста скъпи. Затова питам дали това отклонение, дали тази стойност всъщност гранична на отклонението не е много ниска и дали не би следвало да се избере 20%. За това насочвам още веднъж вниманието ви към това да преразгледаме отново тези е, гранични стойности. И второ, тук много правилно се е, споменава понятието втечнен газ и неговата употреба. Аз е, съм по-скоро за това да се говори за CNG, т.е. газ под налягане, защото там транспортните разходи са по-благоприятни и технологичните проблеми не е толкова големи. Е, благодаря колегата Роу. Благодаря на докладчика за много детайлната работа по доклада. Трудно е наистина да бъдат изработени надежни, всеобхватни правила за преодоляване на кризисна ситуация. Приветствам ударението, което поставя докладчика на пазарните механизми, които следва да действат доколкото е възможно дори по време на криз. Само едно нещо бих искала да добавя към казаното вече от други. Предложението най-вече се отнася до краткосрочните ценови мерки. Докладчикът обаче въвежда е, текст е, и за дългосрочните проблеми, това число диверсификация на, на потоците, трансгранична инфраструктура и прочие. Аз съм убедена, че ако засягаме тези дългосрочни проблеми за предлагането, не можем да пренебрегнем търсенето в същия дългосрочен план. Е, сега, например, е, е, е съгласуван един много положителен проект за повишаване на енергийната ефективност в Украина. Тоест, не бива да пренебрегваме търсенето на газ, както в Европейския съюз, така и в третите страни, които са доставчици на, на газ за Европейския съюз. Това, мисля, можем да го, да го добавим имайки, че е, е, се разглеждат дългосрочните въпроси за предлагането. Благодаря. Колегата Гирък има думата. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда кратък. бяха поставени много въпроси и е, част от тях исках да поставя и аз, но те вече бяха поставени, затова ще бъда кратък. Искам да се спра на четири пункта основно. Е, първо, понятието за е, ситуация на крайна необходимост в Европейския съюз. Също така граничната стойност от 10% я смятам за правилна. Това, което посочи господин Видал Квадраса и останалите е необходимостта от регионални превенционни планове, което може да даде основата за един цялостен план. Вторият ми въпрос е за обратното течение на реките, мисля, че това ще добие по-голямо значение всъщност обратно промяна на посоката на основните потоци. Това ще играе особена роля в близко бъдеще, най-вече на местата, където е необходимо и в този случай трябва да се изясни дали партньорите могат да поемат разноските за това, защото не е много ясно определено как ще се извършва това. Също така сроковете за изпълнение са много строго регулирани и мисля, че тук е, можем на много солидна база да разработим мерки за е, спешни случаи, за неотложни случаи е, и вече на тази основа да изготвим програми за действие. Смятам, че в този комплекс, контекст трябва да изясним някои проблеми, свързани с други регулаторни механизми, като например плана за енергийна ефективност смятам, че трябва да избягваме два капана, когато говорим за тези важни въпроси, когато искаме да създадем правна уредба в тази връзка. Не трябва да се създава допълнителна бюрократична тежест за държавите членки и също трябва да помислим и за разтоварване на участниците на пазара от бюрокрация. Благодаря, господин Деликанибра. Благодаря, господин председател. Аз също ще бъда кратка, предвид напрегналото време. Искам първо да благодаря на колегата Видел Квадра за чудесния му доклад. Смятам, че този доклад наистина е подходящ да подобри предложенията на комисията в някои съществени точки. Е, смятам е, за много добър е, моментът, че се засилва ролята на предприятията и съгласно предложенията на нашия докладчик те намират по-изразено участие. Също така смятам, че е добре да се релативират до известна степен и предложенията на комисията. Това е, от една страна и сега, що се отнася до уредбата за обръщане на потоците, reverse flow, е, тук трябва да създаде дефиниция кога е, ще се въведат тези техники за обръщане на потоците. Иначе комплименти, подкрепям всичко. И е, сега е, дискусията е, която ще се проведе в комисията за стандарта, дали той е правилен или не, аз лично нямам конкретно мнение и ако си спомня изказването на генералния директор преди няколко седмици, че е страшно трудно да се намери правилна дефиниция, смятам, че комисията трябва да се занимае по-интензивно точно с това. Същото се отнася и за дефиницията на защитен потребител. Тук трябва да си помислим повече заедно. Една критична точка е, е свързана с изказването на колегата Тузиновски. Аз също се опасявам, че 10% прак, е, т.е. кога е, общността трябва да се намеси при неотложни случаи, дали, че този прак е нисък. Виждам нещата така, както вас, господин Дозиновски, и бих била благодарна на докладчика и на комисията, ако се намесят, защото тази прагова стойност е много ниска. Ние би следвало да реагираме. Смятам, че прак от 20% е нещо добро, което се утвърдило вече в миналото и за това въпросът ми е и по-скоро желанието ми е да се използва в по-голяма степен до сегашният опит и там, където е необходимо да се правят корекции. Благодаря. Благодаря, госпожа Колас. Госпожа Бобинска. Тук обсъждаме от една страна въпроси от дългосрочен характер, а от друга някои много належащи конкретни въпроси. Току-що е, имах среща с баронеса Аштън, е, на, на, която стана въпрос за енергийната сигурност като съществен елемент от външната политика на Съюза. И на мен ми се ще да предложа е, заседание на двете комисии, на което да обсъдим енергийната е, сигурност в по-широкия контекст на външната е, политика с представители на комисията съответно. Така че в бъдеще този въпрос за е, доставките на газ да бъде поставен в един по-широк външно политически контекст. Сега вече разделението на труда между комисията е, и външно-политическия ресор ще бъде по-друго и, тъй трябва да го отчетем. Благодаря. Благодаря, господин Каринс. О. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз също е, бих искал да благодаря на господин Видал Квадрас. Е, според мен докладът е, подобрява първоначалния текст на комисията. Това, което подчертава господин Квадра също, и аз съм съгласен, е много важно. Е именно да се отдава максимално значение на пазарните механизми дори по време на криза. При все това обаче е важно да си даваме сметка, че положението в Европа е, е, различно и то в значителна степен е, в различни части на, на континента. И онова, което предлага комисията е по-скоро пряко относимо към Югоизточна Европа, е, за страните, които имат мрежови връзки, но се нуждаят от възможност за обръщане на потоците, за да се предпазят доколкото е възможно при прекъсване на доставките от Русия през Украина. В Северо-Источна Европа обаче, е, трите балтийски страни и Финландия, ние сме напълно изолирани от останалата част от е, Европа и, и ползваме единствено пряката връзка от Русия. И господин Толмес, мисля, каза, че балтийските страни трябва да си сътрудничат помежду си. Аз на това мога да отговоря само с усмивка и да го уверя, че сътрудничеството помежду ни е изключително тясно. Е, през 2005-2006 е, зимата беше много е, сурова и латви, латвийската страна е, предоставяше своите запаси и на Литва, и на Естония, да не говорим за това, че поначало Латвия снабдява с газ е, Санкт-Петербург, обратно към Русия през зимата. Така че проблемът не е за волята за сътрудничество, за това, че тръбата е просто една единствена и ако Русия по някакви свои съображения реши, че трябва да проведе профилактика или ремонт на тръбата, тогава е, проблем възниква и, и тогава е необходим е, отговор на равнището на целия съюз, а не просто регионален подход, понеже на регионално равнище ние проблеми нямаме. Благодаря за информацията. Сега трябва малко по-бързо да работим. Сега комисията за кратко становище и след това докладчика. Колегата Ибрек, моля. Благодаря, господин председател. Аз също бих искал да благодаря на нашия докладчик. Неговият доклад е, улеснява задачата ми в известен смисъл, защото ние до голяма степен сме съгласни с неговото мнение, както и изказаното и от докладчиците в Сянка и от другите колеги от комисията, а именно за ролята на пазара и за газовите дружества, за обратните потоци, за разпределението на разходите за, за капитални проекти и за прибягването до непазарни механизми само в крайен случай. Ще се опитам да бъда конструктивен, господин председател, и ще посоча пет пункта, по които бихме помолили докладчикът да преразгледа до някъде измененията си. 15, 16 и 21 изменения, най-напред за ролята на комисията и превентивните планове на общо европейско равнище. Две неща в тази връзка. Първо, искането от страна на докладчика на общоевропейско равнище да има планове е, за действие при критични ситуации, както и превентивни планове, не може да се разглежда като настояване за подход отгоре надолу. Е, комисията може да планира само отдолу нагоре, обобщавайки вече стореното от държавите членки. Не може да имаме отделна оценка на риска и планиране за критични ситуации в обратната посок, отгоре надолу. И на второ място, комисията може да свърши тази работа само при наличието на необходимата информация. И според мен господин Търмеш и господин Чизмаски много правилно казаха, че изменението според което комисията може да получава само сводна, ограничена информация, противоречи на призива към комисията и въобще към Европейския съюз да работи на общностно равнище. Е, има взаимно противоречие между, между двете изменения фактически и, и това следва да се, да се доработи. Втората ми бележка е за 12-то и 17-то изменения удължаването на сроковете. В това отношение докладчикът се ориентира е, към удължаване на срока от 3 на 5 години – е, твърде рязка е тази промяна според нас. Е, след като мярката е неотложна, призната е за такава, натискът върху държавите членки следва да се поддържа. Е, капиталните разходи може да имат по-дълъг времеви хоризонт, но има други мерки, които не изискват чак толкова време. И вероятно трябва да, да, да развием идеята на господин Свобода за междинни мерки, които да бъдат е, разгледани с срок от 3 години за своето изпълнение и оттам нататък евентуално да се удължава. По-нататък 24-то е, изменение. Аз не разбирам основанията на докладчика да се заличи е, позоваването на компенсационен механизъм и на търговски споразумения във връзка с преодоляването на кризи. Според мен това е важен момент и трябва да се запази. Четвърти момент за ролята на групата, на координационната група по газа. Е, други тук я подчертаха. За много докладчиците, а и за самата комисия, тази група е много важен инструмент. Понякога обаче оставам с впечатлението, че някои колеги тук малко прекаляват въпросната група не е решаващ орган, като националния регулатор, например, или като Европейската комисия. Така че не можете да давате права или правомощия на самата координационна група. Това е един консултативен орган, който разбира се трябва да участва, но си остава консултативен. А че ако вземем 21-во изменение, например, където се казва комисията да действа чрез координационната група и където се говори, че въпросната група имала някакви правомощи, от чисто юридическа гледна точка това отива твърде далеч. На пето място гъвкавите възможности по 29-то изменение за обявяване на критична ситуация на общо европейско, на общностно равнище се казва, че е, е, такава ситуация може да се обяви само ако повече от един компетентен орган обяви критично положение. Необходима ни е повече гъвкавост тук, според мен. Дори само един компетентен орган да обяви критично положение може да има основания за общо европейски действия така че комисията с, съдействието на координационната група би следвало да има известна свобода на преценка. След това госпожа Ниблър, господин Тожановски казаха се изказаха в смисъл, че 10 прагово равнище е твърде ниско. Става въпрос за 10% внос от трети страни, а ние всички знаем, че относителният дял на внос от трети страни ще расте. Е, така че в абсолютно измерение тези 10% е, вече са сериозен обем. И тук, разбира се, не може да, да има някакъв автоматичен механизъм, не че сме го и предлагали, но във всеки случай трябва да се настоява е, за възможността комисията сама да прецени дали 10% вече представят сериозен риск за енергийната сигурност, било то в даден регион или в общността като цяло. Така че, според мен, 10% са едно добро ниво. 20% е вече твърде високо. Имаме опит от миналото, 20% е твърде високо. Така че, отново трябва да помислите за тези 10%. Още няколко думи ми позволете в коментар на казаното от други колеги – ние, разбира се, сме готови да работим заедно с докладчика по двата важни нерешени въпроса, именно определението на N-1 и определението на защитени клиенти. От експертна гледна точка това са много сложни въпроси, трудно ще се намери компромис. Е, ние е, се допитваме и до представителите на отрасъла, господин председател, търсейки експертно издържано определение на N-1. И ние, разбира се, ще споделим резултатите от тези си усилия с господин Видал Квадрас, така че той да, да ги включи в окончателния текст на доклада си. Що се отнася до защитените абонати, тук установявам сред вас, в комисията, известни разногласия. Някои е, смятат, че въпросът трябва да бъде оставен в по-голяма степен на преценката на държавите членки по линия на субсидиарността други е, се стремят към по-висока степен на хармонизация между държавите членки, за да не се опоручава конкуренцията и накърняват газовите потоци. Истината е някъде по средата, както обикновено. Е, е, трябва да се приеме общо легално определение с известна свобода на преценка на държавите членки и по определението ще продължим разговорите с държавите членки в съвета и ще съгласуваме и с докладчика така че окончателният текст на определението да удовлетворява и онези, които са привържени си до край на вътрешния пазар и онези, които настояват да се отчита спецификата на всяка държава член. Каза се тук нещо конкретно относно Балтийския регион – Господин Калинс, ако не се лъжа, говори по този въпрос. Е, господин Салдалкас също е, които е, обърнаха внимание на необходимостта от мрежови връзки. Обръщам вниманието ви на работата, която вече се върши в групата на високо равнище за мрежовата свързаност в Балтика по е, електроенергията постигаме не лош напредък. Миналата седмица имаше среща в Вилнюс. Сътрудничеството е сериозно. Господин Калис обаче по отношение на газа много може още да се направи. Например, за използването на хранилищата на Латвия е, за региона в далеч по-голяма степен. Е, много още може да се направи по мрежова свързаност на запад и на север към Норвегия. Да, да. Норвегия за съжаление, планирания газопровод от Норвегия през Дания към Полша и оттам нататък към Балтийски регион е, за сега е, е, не е на дневен ред. Проектът е, е, отменен, но, но има още възможности за сътрудничество. групата на високо равнище, според мен, обаче е един полезен инструмент и, и е, те първо ще видим резултати от него през едните месеци. Госпожа Валиан също засегна стандарта N-1, като каза, че не би следвало да има задължителна връзка между стандарта и капиталовложението. Уверявам ви, госпожо, че няма такава връзка задължителна най-малкото по нашето първоначално предложение. Както вие основателно казахте, Оценката за постигнатост на N-1 следва да се основава на оценката на риска от страна на компетентния орган, от което следва, че той, компетентният орган, може да взема решение по всякакви необходими мерки, в това число и по регулиране на търсенето. С това, мисля, господин председател, изчерпах коментара си, надявайки се, че съм отговорил на всички зададени въпроси. Благодаря. Благодаря. Това, че има различни оценки между парламента и комисията по този въпрос е напълно нормално, защото парламентът може да вземе друга позиция. Това мисля, че няма какво да обсъждаме. Колега Видел Квадрас, искате ли да посочите още нещо? Благодаря, господин председател. Тук беше изразено желанието, мисля, от някого да постигнем съгласие още на първо четене, но от това, което чувам от колегите като цяло, от... ако зависеше само от нас, наистина това би било постижима задача. Понеже е, установявам е, е, широк консенсус. Проблемът обаче е, че не зависи само от нас. Зависи и от съвета и, честно казано, Комисията явно приема а, е, повечето от нашите бележки, но съветът ви не. Не сме на една вълна, опасявам се със съвета. Разбира се, целта ни е една. Но от всичко, което чух тук, повечето от вас изразявате ли съгласие с казаното в доклада или коментират само някои по-скоро нюанси, но от това, което чух, един въпрос налага уточнение за общностния план. Тук не става въпрос за един свръх някакъв генерален план. Става въпрос по-скоро за е, някакво хармонизиране, координиране на националните планове. Просто националните планове трябва е, да са добре съгласувани, е, да са взаимно непротиворечиви. В противен случай не биха постигнали търсения резултат. Що се отнася до срока, дали да бъде 3 или 5 години – за мерките. Мисля, това, което предлага господин Свобода, може да се окаже изход, е, а именно един междинен етап на преглед е, и след това, в зависимост от този междинен преглед, възможност срокът да бъде удължен с още две години. Това е, мисля, добър подход. Сега, в една част е, е, сме премахнали търговските споразумения, те се появяват другаде. По отношение на компенсационните механизми, разбира се, трябва да ги има. А що се отнася до координационната група е, по газа и нейната роля, естествено това не е решаващ орган но тя не може да бъде и просто мълчалив наблюдател. Координационната група следва да има своята роля и вероятно бихме могли да подобрим самата формулировка, за да не води тя до някакво недоразумение. Понеже мисля, че помежду ни недоразумение няма. Естествено, координационната група трябва да има значима роля при оговорката, че разбира се, тази роля не е решаваща. Още нещо бих искал да, да разгледам във връзка с казаното господин Каринс. Вярно е, че Балтийски държави са отделна категория. Североисточната част на Европа има своята специфика. Ние, ние е, е, държим сметка за това. Но при приемане на инвестиционни приоритети не може да има съмнение, че Балтийски регион трябва да бъде свързан с останалата част от европейската мрежа. Това е първостепенна задача. Изразената загриженост госпожа Хол. За включването в дългосрочните планове на мерки за управление на търсенето, естествено, съгласен съм. Ще, ще бъдат включени такива. Така че, е, мисля, движим се по правилния път. Господин председател, госпожа Бобинска също каза нещо много смислено, а именно, че предвид геополитическото значение на тази тема, работата по нея следва да бъде много добре координирана с външно политическото измерение на, на Европейския съюз. Тоест енергийната политика и външната политика би трябвало да бъдат съгласувани. И, идеята е, да говорим с е, госпожа Аштан и с новоназначение германски комисар Арцингер по тези въпроси е добра идея la dimensión geopolítica, todo este tema queda, queda... Не може да има съмнение, че въпросът е, има своето е, геополитическо измерение. Благодаря. Благодаря. Искам само да посоча, че на 14 януари е срока за а, внасене на измененията. Имаме още половин час, имаме още две точки от дневния ред и двете се отнасят до доклади, така че ще ви помоля да бъдете по-експедитивни. Моля колегата Траутман от, е, да е, докладва за четвъртия форум за управление на интернет в Шарма Шейх. Е, тук няма да има дискусия, така че госпожо Холпан, имате думата. Благодаря, господин председател. Времето ни явно е преброено. Аз бих искала да мога да споделя с комисията, представена тук от хора, допринесли за подготовката на нашето участие е, в четвъртия форум за управлението на интернет. Нашата делегация бе в състав е, от госпожа Бадя Екочек, Комисия по културата, госпожа Орел по е, Стоар, друг един представител на нашата комисия – Госпожа Кастилио, която трябваше да участва в нашата делегация, не можа, за съжаление, да участва. Бих искала горещо да благодаря на господин Луис Мартинуар, който е, е сътрудник е, на комисията, който заедно с господин Небел, господин Форти и нашите е, ангели хранители успяха да е, съдействат за прокарването на един доста деликатен дневен ред. Кое бе характерното за, чето, за този четвърти форум и каква може да бъде равносметката? констатирахме в каква степен нещата са се придвижили от Атина насам, от първия форум за управлението на интернет. По, основ... по, по, по същината на дебата, на вниманието на колегите, които не познават добре тази система на международни форуми без официален, официална структура, а просто като средище, за дискусия по въпроси от общ интерес е, в условията на множество партньорски отношения, ние е, всички европейци с един глас, шведското председателство, комисар Рединг, на която също държа, дължа сърдечна благодарност, както и е, парламента настоявахме за запазването на форума за управлението на интернет. Има в този контекст технически, технологични въпроси и по тях трябва да се говори. Трябва да се говори за услугите в интернет и в частност обществените услуги. За правата на гражданина, за правата на потребителя, за правата на държавите, на парламентите, на гражданското общество – И именно това е форумът, е, който дава възможност за обсъждането на такива въпроси. И ние се постарахме да разпространим широко тази своя позиция, в частност пред е, нововъзникващите е, пазари, на вниманието на други страни, в това число Китай, които изразяват сериозни възражения. Други е, страни, които позволете ми да се изразя дипломатично, не са съвършенни от гледна точка на своята демокрация. И а, тук ние не бихме могли да приемем идеята форума за управление в интернет да се превърне в някаква официална международна организация, едва ли не втора организация на Обединените нации. Втори пункт, по който дискусията бе доста активна, бе за трансформацията на va être sa juridiction. Euh, est-ce que дали седалището на, на, на този субект ще продължи да бъде в Калифорния е, или ще бъде преместено някъде? Другаде някъде по-близо до Европейския съюз, ако не и точно в Европейския съюз. Трети момент, който беше засегнат, бе въпросът за, за прегледа за е, развитието на АйКан и е, неговото преобразуване. Господин Янис Карклинс, е, е, е, посланник на Естония във Франция, е, е ангажиран в тази процедура. Поредица пунктове е, е необходимо засилване на позицията, в това число за е, е, защитата на, на детето, което за нас остава въпрос от първостепенно значение. На второ място управлението на националните домени. По-нататък въпроса за така наречените първокласни върхови домени. Това са въпроси, по които няма все още решение по които работата продължава. Поната критичните е, ресурси. Въпросът е, за съотношението между достъп, отвореност от една страна и сигурност и управление е, в частния смисъл на думата. Дебатът продължава и ще се задълбочава в това отношение. Е, в частност не само е, за управлението във връзка с АйКАН, а и с е, Международния далекосъобщителен съюз ITO. Тук трябва да се огледат съответните правомощия на тези две организации. Тоест ITU да бъде все така компетентен по инфраструктурата, а ICANN да управлява, щете, софтуерната част, домените и други подобни. Констатирахме също така, че следващата година при подготовката на петото заседание на форума в Литва ще трябва да поемем сериозно отговорността, разпределена между самата Литва, е, Испанското председателство, Европейската комисия и парламент. Тук подготвителната работа трябва да започне бързо, тъй като е, срещата е насрочена за септември до година, което е с два месеца по-рано от обичайния месец ноември до сега. Освен това, имаме сериозен политически дневен ред и това е причината, поради която започнахме контакти е, с делегация е, на е, екваториална Африка. смятайки, че можем с африканския континент да работим в тясно сътрудничество за развитието на на интернет по линия на помощта за сътрудничество, която отпускаме. По-нататък пред френската министърка разгледахме въпроса за инициатива след Шармал Шейх за отношенията с Средиземноморския район. Бих могла, ако желаете, да разгледам и, и, и други срещи, които имахме, в това число с бразилската делегация, среща с Министерството на далекосъобщенията на Египет. среща с националната британска делегация, с която определихме позиции по редица въпроси. Среща с представители на съвета на Европа, Айкан, Айтио, шведското председателство, представители на гражданското общество. Интензивно работихме, господин председател, и благодарение на тези си усилия успяхме е, широко да разпространим информация за своите намерения за следващата година. Ораторката чете твърде бързо, за да може да бъде преведена. Благодаря. Благодаря, скъпи колеги. Трябва да намерим начин да е, приключим на време. Аз е, Имам още две изказвания и ако успеете да се вместите в една минута, ще успеем да приключим и с другата точка, иначе просто не знам. Госпожа Капмарин и е, господин Картели за по една минута. Уважаеми господин е, председател, е, благодаря, че ми давате думата. Исках само да посоча, че вчера разговаряхме по една сходна тема е, исках само да кажа на колегите, че е, тези, които присъстваха от комисията, е, наистина така дадоха израз на факта, че парламента обръща голямо внимание на тази тематика. Източниците на информация са част от основните ни права и за това е важно те да бъдат защитавани на международни форуми. Искам да посоча, че при изслушването на комисарите ще трябва да се поставя акцента не само върху върху техническото развитие, но и е, този въпрос да се разглежда от аспекта на основните права. Благодаря. Ваш ред е една минута. Благодаря, господин председател. Въпросът за интернета е основен проблем от социално значение и той има значение за всички форми на демократично управление. И аз много ще се радвам, ако нашата комисия, може би и СТОА, може да прояви активност и да разгледа всички тези въпроси, свързани с интернет, а не само с формални операции. Да, благодаря. Извинявам се за името. Точка 7. Колегата Гростет става дума за Комисия за действията срещу рака. Благодаря, господин е, председател. Това е важен въпрос. За съжаление, имаме само 15 минути. Въпросът е важен, защото тук в залата е, една трета от присъстващите е, ще бъдат или са пряко засегнати, защото една трета средностатистически от гражданите на Европа, за съжаление, заболяват от рак през живота си. Е, имайки предвид, че е, разпределението на заболеваемостта териториално в Европа не е равномерно, шансовете за оцеляване също. Ето защо Европейската комисия излезе със съобщение, предлагащо партньорство в Европа за обединяване усилията на всички организации, борещи се с рака, за описване на недостатъците, на пропуските, за удовлетворяване на е, потребностите. И така до 2013 година това партньорство ще има за цел да съдейства на страните, създавайки рамка за повишаване на осведомеността, обмен на информация, изграждане на капацитет за противодействие на този бич. Няколко неща са посочени в съобщението. Най-напред промоцията на здравето и ранната профилактика на рака. Има множество ракови заболявания, които са предотвратими и това е най-ефикасния и економически и социално начин за противодействие на болестта. Тук трябва да се насърчават мерки за един по-здравословен начин на живот. По-нататъка скрининга за рака на гърдата, на простатата, на, на дебелото черво да, бъдат, да, да бъде широк на 100% от населението и тогава тези видове рак биха дори изчезнали. По-нататък разпространение на положителен опит. благодарение на това е, бихме е, могли е, да изграждаме полидисциплинарни екипи и разбира се, гарантирайки по-добро качество на живот на заболелите. Съответно, партньорството има за цел да е, доведе до е, намаляване с 70% на смъртността до 2020 година. По-нататък приоритетно значение на научните изследвания се отдава, но пак координирано, пак с съпоставителен план, така че отново да бъде постигнат напредък в борбата с рак. До 2013 година задължително трябва да бъдат събрани изчерпателни данни от всички държави членки и тези данни за пръв път да бъдат обобщени е, и публикувани. Та, предложението. Европейският съюз може и трябва да направи далеч повече за борбата с рака, по-добре да опозотворява ресурсите си, които за е, съжаление по-настоящем са неравномерно е, разпределени, има дублиране, има бюрокрация. За съжаление, независимо от сериозните усилия, е, широтата, обема на скрининга, не обхваща и половината от минималния е, брой обхванати лица, ако е, скрининга, който се препоръчва от комисията, би бил достъпен до всички европейски граждани. Няма основания за такава дискриминация между европейските граждани в борбата с рак. Имам един въпрос. Европейската комисия предлага в рамките на партньорството една структура, която ми се струва твърде сложна. И, и, това, ме, и това ме притеснява. Се говори за форум, говори се за направляваща група, различни работни групи, човек вече се обърква, нещата трябва да се опростят, е, ще ми се представителите на комисията да коментират. По-нататък финансирането в рамките на шестата програма за научни изследвания и а, двата вече кръга на конкурса по седмата програма. 500 милиона евро са отпуснати за всички видове рак, обхващащи най-различни разпоредители в това число научните среди, МСП и така нататък. Обаче полага ли се грижа тези пари да бъдат добре освоени, понеже време за губене няма? Това също е въпрос към комисията. Надявам се, бидейки кратка, да съм била и ясна, господин председател. Благодаря ви много за а, представенето на доклада. А, за съжаление, някои от колегите не са толкова дисциплинирани и накрая колегите, които останат, ще трябва да платят с а, необходимостта да им се налага да се изказват по-кратко, така че аз искам малко по-строги правила. Колеги, а, имаме три изказвания. Моля тези, които ще ги направят, да бъдат а, кратки. Колегата Чачи Макак иска първи. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя тази инициатива от името на всички политически групи. Благодаря на докладчика за представеното изложение. Депутатите отдавна участват в борбата срещу рака. Има различни вътрешни групи. Имаше и група борба, борба срещу рака. Има и трансгранични инициативи. Всичко това по принцип аз го приветствам. На 12 ноември тук говорихме в така, този кръг за подобно заболяване, именно неврогенеративните заболявания, като Паркинсон и други, но от друга страна трябва да кажа, че за рака знаем повече. Знаем обаче също, че трябва да има превенция, трябва да има здравословен начин на живот. Всичко това ще ни помогне да, за, за ранното разпознаване и лечение на лака. И за това трябва да подкрепим изцяло информационните кампании за разясняване на цялата тази проблематика. Обаче от друга страна, пък в страната на, от страна на изследователската дейност, там има много често, много често припокриване на дейности и там би следвало да се премахне бюрокрацията. Важно е резултатите от изследванията да станат публично достъпни и тези, които получават помощи от Европейския съюз за своите изследвания, трябва да им се помогне да публикуват резултатите си. Трябва да се споменат и липсващите европейски патенти. Мисля, че няма да се спирам на тази тема, защото е твърде сложна. Но дори и този дебат да продължи още, имам предвид с патентите и председателят знае, че ще има изслушване, темата превенция на рака се остава една от най-важните теми. Ние имаме шанса да станем най-превентивния регион в света, когато става дума за рака. И не, госпожо Гростет, да чакаме до 2013 година. Моля да започнем веднага. Новият комисар по здравеопазването от Малта, към него е нашият апел да участва в тези дейности. Благодаря, колегата Кампус. Благодаря, госпож... господин председател. Мисля, че това е много полезен доклад, но е непълен. Всъщност в него липсват много неща. Той е полезен, защото обединява в един документ всички разумни препоръки, всички реалистични препоръки, които може да следваме в борбата срещу рак. Но целите е, са реалистични, практически които, и практични, които могат да бъдат постигнати. Така че ние сме съгласни с препоръките във връзка с лечението на различни видове онкологични заболявания е, ранното установяване, добрите практики, достъп до качествена медицинска помощ, използването на рамковата програма. За това са предвидени 500 милиона за водещи изследвания. Тогава, когато се опитваме да проведем ранна профилактика, трябва да се отчитат резултатите. Всъщност предложенията с едно партньорство, което е с неясно формулирани цели без финансиране. Тук няма допълнителни средства и доклада не не казва какви е, нови действия могат да се приемат. Е, предлагат се скромни и постижими цели и човек остава с впечатлението, че Европа се е отказала от борбата си срещу рака и мисля, че комисията може да използва а, стимулите за борба срещу заболяването, особено с незаразните болести, така че да може да се събира информацията и това може да бъде направено и за рака. Кратък отговор от страна на комисията, госпожа Бутък. Извинете. Благодаря, че ми давате думата. Искам също така да благодаря на Европейския парламент за това, че обсъжда това съобщение. Ние сме много благодарни, че Европейския парламент участва в началното, началната проява на 29 септември. Вече бяха зададени ясни въпроси днес. Едно, един от тях беше за структурата. Искам да подчертая, че намерението да се създаде партньорство, което да бъде в рамките на съвместни действия който ще започне следващата година до 2013 година и на базата на, нашия, на нашата обява имаме много молби подадени. В понеделник и вторник следващата седмица ще се разглежда структурата на партньорството и споразумението за партньорство ще бъде също така друга тема. То ще бъде обсъждано от участниците в този форум. Вярно е също така, че сме се опитали да включим допълнителни елементи, като например виртуално партньорство за унези, които няма да могат да участват а, пряко в партньорството, но биха имали възможност да допринесат по някакъв начин и да могат да следят дейността. Надяваме се, че партньорите на европейско равнище ще а, върнат дейността и ще я сведат на регионално и местно равнище. Разбира се, държавите членки е, са важни участници в е, съвместните дейности и повечето от държавите членки реагираха положително. Ние очакваме, че те ще вземат участие в срещата следващата седмица. По въпроса за превенцията и промоцията на здравето, мога само да кажа, че съм съгласна, че те са изключително важни, защото една трета от всички онкологични заболявания биха могли да бъдат предотвратени. Съществуват много стратегии, прияти през последните години за алкохола, за храненето, за физическата активност, законодателство също така срещу тютюнопушенето, но по отношение на някои предпазливи изказвания във връзка с скромните цели, които си поставяме, ние се надяваме, че партньорствата и партньорите всъщност ще решат какви действия би трябвало да бъдат предприяти през следващите три години, така че е, се надявам, че ако сме пропуснали нещо важно, те ще го допълнят. И колегата, който се занимава с научни изследвания, ще довърши. Да, добре, съвсем, съвсем накратко, тъй като нямаме време. Благодаря, господин председател. Искам само да допълня за научните изследвания. Напълно съм съгласен, че е необходимо по-голямо координиране на научните изследвания. А, благодарение на Европейския парламент ние успяхме да финансираме едно действие, е, за най-голямата консултация, извършвана в научните изследвания във връзката на рака и е, това означава едно проучване за това как се провежда е, е, политиката за борба срещу рака. Е, ще се използва и ще се финансира една мрежа на европейски научни изследвания с един орган, който ще обсъжда общата програма. Това е едно действие за координация. Една друга възможност, в която ще инвестираме 12 милиона евро, е обединяването на центровете на най-високи постижения в сферата на онкологичните заболявания. И трето нещо ще концентрираме усилията също така в рака при деца. В момента данните се обединяват. Госпожа Гростет, искате ли още нещо да кажете? Само за половин минута, господин председател. Благодаря ви. Благодаря и на колегите, които се изказаха. Това е един сериозен въпрос. Много сериозна тема. И, и това е и ролята на Европейската комисия да настоява, да упражнява необходимия натиск върху държавите членки, така че те да се ангажират. Комисията осигурява финансиране. Сега аз настоявам е, е парите да не отиват за разни събрания и заседания, а е, там, където са необходими. За координация на изследванията и така нататък. Е, толкова е, благодаря на, на колегите е, и всички добри предложения ще бъдат приети. Становище 27-28 януари и след това е, февруари измененията. Би искам да попитам преводачите дали могат е, да работят още няколко минути, дали е възможно. Пет минути. Молбата беше за 7-8 минути. Господин Бютихофер, благодаря господин председател. Беше решено економическия комитет да вземе становище по проблема. Аз искам да посоча първо как в актуалната економическа и финансова криза държавните, държавното подпомагане се отразява върху конкуренцията и след това как тази криза се отразява върху конкурентоспособността на малките и средни предприятия и трето, каква трябва да, какво може да допринесе европейската политика в областта за конкуренцията към стратегията за иновации. Аз искам съвсем накратко да изброя само тези точки, които от а, които според мен могат да играят становище, да играят роля по отношение на становището на економическия комитет. Сега, има някои формулировки във връзка с картелите и потребителите. Аз смятам, че в следващия доклад за конкуренцията трябва да се включи специален раздел за малките и средни предприятия. Освен това, трябва да насочим непременно вниманието си върху автомобилния сектор и то не само между автомобилопроизводителите, но и върху отношенията им с доставчиците. След това възлагане на обществени поръчки. Тук трябва да се погрижим за повишаване на интензивността на конкуренцията. Според мен този момент е много интересен и след това Европейската комисия направи много и държавите членки за конкуренция в в електроснабдителната мрежа. Въпросът е как да се доразвият инфраструктурите там. Аз мисля, че въпросът за последиците от конкуренцията във времето след Копенхаген ще трябва да бъдат подложени на дискусия. В сферата на телекома възниква въпросът пък как европейските регулатори могат да се използват като инструмент за повече конкуренция и как могат да действат независимо помежду си. И накрая би било, може би, интересно ние да дадем следния принос към доклада на ЕИСК какви е, стратегии е, можем да разработим за малки и средни предприятия в сферата на конкуренцията. Това са според мен точките, които са интересни и ще се радва много, ако останалите колеги също е, вземат отношение. Благодаря е, най-сърдечно. Е, сега аз искам е, да ви м, посоча, че е, времето наистина е кратко и затова моля господин Бетикофер и е, докладчиците в сянка банка да